now. Please, we can start now. Excuse me, you can... Uh... Много ви моля, нека да започнем работа. Моля, заемете местата си и запазете тишина, ако обичате. Long, long, uh, Чака ни дълъг след обяд работа. Моля да ми извините там в залата. Благодаря. And so now we start with our meeting. И така започваме нашето заседание. <laughs> Ciao. Eh, continuo in, eh, in italiano. Eh, Продължавам на италиански. Първа точка от дневния ред е приемане на същи. Има ли възражения? Няма възражения. Може да продължим нататък. Днес имаме превод на френски, немски, италиански, английски, гръцки, испански, чешки, естонски, полски, български и румански. Благодаря предварително на преводачите. Излъчва се, както знаете, нашето заседание по интернет. На 5 септември бяха изпратени на всички членове съответните бележки на координатори. До 9 септември се смятат за прияти. Искам да припомня, че днес е Европейският еди... Е- е- извинете, ден на езиците. 2001 започна този ден да се чества заедно с Съвета на Европа. Езиковото многообразие на континента се отбелязва. Огромно богатство. Имаме 24 официални езика на Съюза. Нашите преводачи познават много добре трудностите за работа с толкова много езици. Трябва да добавиме, че имаше сет езика рез, е, регионални или малцинствени, които също имаме в Европа. Днес се отбелязва в Европа този ден и училища, и университети, и институциите отбелязват е, този ден. Нещо друго интересно са различни мероприятия, организирани от Генерална дирекция култура и образование, както и Генерална дирекция писмен превод на комисията. Има различни инициативи, игри, спектакли, представления, радио, връзка между университети. Те ще продължат през следните, следващите дни също. Темата е много сериозна. Ще направим едно проучване. Нашият департамент по изготвяне на политики ще направи това изследване. След това ще има доклад по собствена инициатива по същата тема. Идеята е да насърчим точно това многообразие, обменът и познанията на езици. Трябва да припомня, че утре след обяд в парламента ще има семинар за многоязичието. Анна Такола и госпожа Шойдова, които са членове на нашата комисия, са домакини на това мероприятие. Заповядайте, колеги, аз също ще участвам. Ulteriore информация. Още малко информация. 10 октомври. Както знаете, тогава имаме много важно мероприятие на нашата комисия. 10 години наградата Люкс. Знаете каква е тази награда. Изпратихме информация по темата. Днес имаме вече и окончателната програма. европейското кино, Европа утре и днес. Кен Лоуч ще бъде тук, вие го знаете, той спечели Златната палма в Кан. Също така Селин Шамар ще бъде там. Шама, извинете, режисьор на Girlhood. И Мальвиде Куржет, първият анимационен филм, който се състезава за наградата Люкс. След е, това, което се случва на 17 ще има една изложба. Благодаря за сътрудничеството на Генерална дирекция КОМ. Та ще има изложба за 10 годишнината. Също така във вашите документи, за сега на английски, имаме информация за мисията в Доностия Сан Себастьян. През май се случи това посещение. Участвах заедно с колегата Рауло и още двама колеги, които са заместници в нашата комисия. Направихме една съвместна комисия между депутати и тунизийски депутати. Та пътувахме в Тунис. Много бе важно това посещение. След резолюцията на парламента, който одобрихме на последното стане в Страсбург, решихме да направим специален доклад за партньорството с Тунис. И за това Комисията по култура искаше да има последващи действия след този доклад. Поехме задължение пред новите министри, новото правителство и културните институции, университетите. Решихме да включим тази тема. Благодаря на Хименес Забат, който е тук. Та да включим темата култура, образование, висше образование в новото сътрудничество, което ще стартираме и ще има цяла седмица за Тунис в Европейския парламент. И така в този момент ще премина направо към гласуването. Гласуването е, е по доклада на колегата Здроевски. Европейски семестър за координация на економическите политики, прилагане на приоритетите от 2016 година. Благодаря на колегата Здроевски, благодаря на докладчите в Сянка за работата. Не знам дали искаш думата. Не искаш, чудесно. И за това всички ли имате карти за гласуване? Преминаваме към гласуване. Allora, apro la, il voto. Eh... Първи параграф, изменение 2. За, против, въздържали се. Проверка. Моля гласувайте. Край на гласуването. Видях за. Rejected. Е, Отхвърля се. Първо изменение. За. Против. Въздържали се. Проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Rejected. Отхвърля се. 11. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 10. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 3. За. Против. Отново, моля ви, за, против, въздържали се. Проверка. Три. Три. Стори ми, се, стори ми се, че бяхте за. Моля, прекратете гласуването. Да, виждам грешка. Бе, беше моя. Седмо изменение. За. Седмо, моля. За против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто за, против, въздържали се, въз... отхвърля се. Дванайсто за. Добре, можем да проверим четвърто. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. С два гласа прав сте. 12. За против, въздържали се, приема се. 6 за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 за, против, въздържали се. Трябва да проверим. Мисля, че се приема. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването.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 Против. Извинете, 21 е прието, така че преминаваме към 22. А, 20, Поправя се председателката 20 е прието, така че продължаваме с 22. 20 е прието. 22. За. Против. Въздържали се. Приема се. 23. За против, въздържали се, приема се. 25 за, против, въздържали се, приема се. 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. 32 за, против, въздържали се, приема се. 33 за, моля за, против, въздържали се, моля електронна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 46 сега, моля за, против, въздържали се. По-добре да проверим електронно гласуване. Моля гласувайте, прекратете. Отхвърля се. Може би някой не е вдигнал достатъчно високо ръката си. И сега 38. За. Против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 Отхвърля се. 57 за, против, въздържали се, отхвърля се. 55 за, против, въздържали се, отхвърля се. 50 за, против, въздържали се, отхвърля се. 53 за, против, въздържали се, приема се. 56 за, против, въздържали се, отхвърля се. 54 за, против, въздържали се, приема се. 51 за, против, въздържали се, приема се. 58 за, против, въздържали се, приема се. 59 за, против, въздържали се, отхвърля се. Устно изменение първо, 60 за, против, въздържали се, приема се. И сега окончателно гласуване проекто становището като цяло. Моля, гласувайте електронно. Готови ли сте? Прекратете гласуването. И така, 16 за, 4 против, 2 въздържали се. Поздравление за господин Здроевски. Благодаря. до секретарията. Благодаря на Всяка е Юра. Бене. Ora passiamo all'importante ehm, тема. Преминаваме към една важна тема в дневния ред. Знаете, че има и много важно изслушване след това заседание. Имаме експерти, които вече са тук в залата сред нас. Става дума за проектът за доклад на докладчиците Ферхайен и Камер Хеберт, те са докладчици за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги с оглед на променящите условия на пазара. Обмен на становище, предложението за директива за директивата за АВМУ, Днес ще видим проекта за доклад на колегите. Това е доклад, който е от наша ексклюзивна компетентност. Предишния законодателен мандат говорихме по тази тема. Благодаря на Европейската комисия за това, че отговори на нашите искания. Те са представени днес тук. Имахме обмен на становище с комисаря, с заместник-председателя и за директивата. Част от елементите съвпадат с това, което искаме ние. Други части пък се забелязват от нашите докладчици големи предизвикателства относно равните условия, балансирането на задължения и права на различните действащи лица, както и ползвателите и различното поведение на ползвателите на тези услуги все по-неясна е границата между линейните и нелинейни услуги. След презглеждането на директивата, което на 25 май излезе, в рамката на новата стратегия за единния цифров пазар се засяга тази деликатна тема. Това е културата в Европа и плурализма на информацията, опазването, насърчаването на художествените творби, независимостта на авторите, правилата за реклама, достъпа до информация от страна на ползвателите. Давам думата на двете колеги. Ще предложа на базата на някои искания, които бяха отправени към мен, да отложим крайния срок за изменения за 19 октомври, ако сте съгласни имайки, случиха се различни неща и в крайна сметка имаме нужда от малко повече време. Всички ние, тъй като темата е много сложна, за да можем да направим своите изменения. И така, в този момент давам думата на съдокладчиците, след това на докладчите в сянка ще дам думата и след това вече на всички онези, които биха искали да се изкажат. Коя ще започне? Заповядайте, колега Камеребър. Благодаря. Уважаеми колеги, е, драги експерти, бих казала също. На 25 май комисията публикува предложението за изменение на директивата за аудиовизуалните и медийни услуги. Е, в предходния мандат ние поискахме, вече поискахме настоятелно промяна на регламента предвид е, развитието в областта на медието. Сабине Ферхайен и аз по време на отпуските, се срещнахме разговаряхме с близо 90 заинтересовани страни. Освен това, е, взехме предвид редица основни моменти, които в крайна сметка бяха отразени от парламента в доклада Гебхард Калас. Е, това бяха на първо място гарантирани сигурността на единото многообразие в Европейския съюз, принципа на страна на происход, уеднаквяване осветляване на линейни и нелинейни услуги предвид сближаването на медиите, гарантиране на съответно ниво на защита на всички потребители, особено малолетни и непълнолетни, добри условия за конкуренция и повече гъвкавост при определяне на качествените, количествените показатели за реклама. По принцип комисията и парламента са съгласни, че трябва да се измени директивата и включително да се промени структурата. За това след определението в член 1 ние въвеждаме един, един нов член, който се отнася за всички аудиовизуални медийни услуги, т.е. за класически радио и телевизионно излъчване, но и за платформите за споделяне на информация. Текста не е нов, просто част от член четвърти 5, 6, 8, 9, 10 до 12 и новото предложение на комисията 6, член 6А и 28А бяха разумно обобщени и важните неща са изведени пред скоба, защото трябва да въжат за всички. В този смисъл моля да обърнете внимание на мотивите за съответните изменения, където има преместване на текстът. Съответно новото място е отбелязано, защото на пръв прочит нещата изглеждат доста сложни и за четене и за разбиране. Така че благодаря на секретарята на Стефани и другите колеги Нина Итино, които много ни помогнаха. Следвайки тази идея, ние в член 2 посочваме кои да бъдат защитени от нормите, а именно всички потребители от нечовешко и недостойно съдържание, както и расистско съдържание, а също и непълнолетни и малолетни лица от съдържание, което може да се отрази зле на тяхното развитие развитие. Е, спазвайки принципа за субсидиарността, ние предлагаме решения, но изискваме пропорционалност на мерките на защита в зависимост от съдържанието и опасността за лицата. В член 2а тук са обхванати всички действащи разпоредби за аудиовизуални комерциални средства за комуникация е, и се гарантира съответно рекламата. Освен това, ние смятаме, е, че ограниченията за алкохол е, тютюневи изделия и медикаменти по рецепта са важни за всички. Това предполага или законна уредба, или забрани. За това трябва да се приложат по-сериозни ограничения за рекламата. Ние смятаме, че по-нататъчни санкции за легални продукти трябва да бъдат решени на подзаконово ниво са в етични кодекси. Членове 2б и С латинско уреждат въпроса за спонсорството и продуктово ориентираната информация, както и за професионално изготвени съдържания, също и за такива от частни лица. И все пак не бива предписанията да се използват като надзор върху злоупотребата. Никой не иска предварително филтриране на съдържанието. Това е несъвместимо с свободата на медиите. Освен това, нищо не се забранява. Изисква се само е, да се посочи, че даден материал е спонсориран или продуктово ориентиран. Това изисква да предприемем действия за защита на потребителите. Е, не можете да изисквате от всички хора по света е, да в тяхната страна да има светофари с червена светлина, но това не означава, че трябва да се премахне забраната за спиране на червен светофар, например. Затова смятаме, че подобни разпоредби трябва съответно съответно да се имат предвид. Ако искаме да има равни шансове за нови форми на реклама, това означава общи минимални стандарти. Ние изискваме съдържанието в медиите наистина да бъдат е, да се определя по съдържание. Това се отнася и за продуктово ориентирани материали е, и тук се отклоняваме от комисията, защото е, ако това е, се, не се спази, било игрален филм, било някакво ток-шоу, ще се превърнат в рекламно предаване. Това е изпълнимо, и приложимо. Освен това, трябва да се използва и възможностите за предоставяне на филмови продукции. Това трябва да се има предвид. И накрая член 2F латинско обхваща всички теми за саморегулацията и съвместната, корегулирането. Но тук се и трябва да се направи повече. Ако и се окаже, че саморегулацията не е достатъчна, държавата трябва да има право да предприеме включително законодателни действия определени области не могат да бъдат предоставени на саморегулация. Е, това означава до някъде да отстоим нашия политически интерес в директивата. Е, за това ние изискваме пълна хармонизация, но не за всички. Няма да има и не, не приемаме и е, член 28А в новата редакция от комисията. Както вече казахме, ние трябва да се постараем да преодолеем бариерите. Тук са важни и техническите възможности. Трябва да се отнесем сериозно и към конвенцията на ООН в подкрепа на хората с увреждания. В срок от 10 години, в срок от влизане на директивата в сила, трябва да се направят съответни, да се предприемат съответни мерки. Наше задължение на политици е да преследваме амбициозни цели, и за това не ми се ще да се обвързваме с а, а, срокове, но не, не бива да изпускаме очи целта. Затова не бива да работим и с забрани. Подобни рестриктивни разпоредби е несъвместима с основните изисквания на комуникациите. Нееднократко парламентът е обсъждал въпроса за проследимостта на съдържанието. За това ние да предлагаме нов член 9а. Държавите членки могат да подчертават и да работят с медийно съдържание от общ интерес е, по този начин ние е, приемаме понятието апреприет променанс, както е заотразено в член 13, алинея 1 независимостта на медиите в целия Европейски съюз е много, важна за нас но тъй като организациите имат различно право, ние трябва да имаме възможност да действаме адекватно при спазване на субсидиарността. Действащи национални модели, трябва да бъдат добро решение, но не може, ние така, че ние не можем да ги игнорираме. За това предлагаме да има съот... да няма правно разделение на регулаторните органи, да се залага предимно на тяхната независимост. Онези, които вече действат са официално разделени в правно отношение и могат напълно спокойно да изпълняват своята работа. Те са отделени от всички останали и за това са независими. Необходими са допълнителни мерки за гарантиране фактическата независимост на регулаторните органи. Липсва обаче текст за независимост на редакциите регулаторните органи не бива да имат право да се намесват в редакционната работа. И съответно сме предложили изменение в текста. Това ясно е показано в предложенията ни към текста. Е, това е наистина изключително важно, не само писани правила, защото когато искаме, микрофон за оратора, моля, е, да гарантираме независимостта на регулаторните органи, трябва съответно да имаме това предвид. <clears throat> Е, трябва да признаем, че това доведе е, до нови изменения. Обема на документа нарасна малко неочаквано, но ние включихме и други разпоредби, които имат пряко отношение към темите, за които говорим. Така че всичко, което сме извели пред скоба, както казах в началото, е общо валидно за всичко. Е, член 14 до 18, 21, 22, 24 до 28 не са променени от нас, както и от комисията и ви молим, не изисквайте промени тук, защото ми се струва, трябва да отдадем дължимото на правото на комисията на на инициатива. Говорим за промяна на действаща директива, така че цитираните членове за сега не бива да се променят. Е, има още доста неща да се каже, но за тях ще говори колегата Ферхейен. Аз ви благодаря за вниманието. Благодаря, Сабина, имате думата. Благодаря и аз на експертите, на колегата, е, на, на Петра Камарефарт, както и на Штефани и другите колеги от секретарията, които много ни помогнаха в изготвянето на доклада и в цялата организация на изслушванията с заинтересовани страни. Наистина ние се срещнахме с около 90 представители на заинтересованите. Използвахме най-различни източници на информация, Постарахме се да постигнем максимална прозрачност, работихме винаги и с докладчиците в сянка, така че мисля това бе добър начин на работа. Благодаря на всички за положените усилия. Аз искам да се спра на още няколко важни точки в допълнение към казаното от Петра Камар Ефарт. Първо, спазването на принципа на страна на происход чрез уточняване на правния суверенитет на, държавата по, по происход по член 2 алинея 4. Това е един от стожерите на директивата и все пак нещата трябва да се опростят, както и въз, да се предвиди възможността за бързи мерки да речем предизвикване на подклаждане наказване на омраза и така нататък. Когато говорим за неевропейски канали, има два критерия първо използването на сателитни и при невъзможност излъчва да установяване на излъчване извън държавите членки. За жалост се оказа, че един от критериите е наистина трудно изпълним. В редица случаи преценката е оставена на държави членки, а пък понякога други държави членки препятстват вземането на решения и управляващите спътника наистина не позволяваха достъп. Това отзатруднява спирането на разпръскването на трудни проблематични канали. Тук имахме промяна на компетентността, затова променихме член 2 алинея 4, така че националните органи да могат бързо да установяват кой кога кога е компетентен по въпроса за излъчването. Е, второ, насърчаване на европейски произведения и метаданни. Не за първи път говорим за това. Има различни виждания в Европейския съюз. Приветстваме мнението на комисията за по-голяма подкрепа на европейски произведения и насърчаване на европейските продукции, като техните каталози да бъде, ние завишихме предложението на комисията до 30%. Комисията беше предложила 20% за повечето провайдери на видеоматериали за сега въжи 27% в, от европейски продукции. За нас това не е достатъчно амбициозно, за това искаме допълнително насърчаване и смятаме, че 30% са уместна, уместна цифра. И предвиждаме съответно е, точка 21 в преамбюла, която урежда правата на държавите членки по този начин се предлага оценя, обозначаване на метаданните в услуга на провайдерите. Това е тема за обсъждане, кога едно произведение е европейско или не, защото това е наистина спорен въпрос понякога. Тук трябва да включим този текст. Освен това, подкрепяме предложението решението на комисията държавите членки да имат право е, да задължават предлагащите видео on demand да поемат задължение в това отношение. Имаме възможност тук да уредим нещата в полза на европейските продукции. И на трето място количествените е, рекламни разпоредби. До сега все се говори за по-голяма гъвкавост, включително и времето за рекламните предавания. Но все пак трябва да гарантираме и защитата на потребителите. Затова препоръчахме ежедневно максимум 20%. Това беше и предложението на комисията. Но е само 20% за целия ден може да означава прекалено много рекламни клипове в прайм тайма. Затова предлагаме в член 23 алинея 1, това е изменение 77, за периода 20 до 23 часа точно прайм тайма да има известно по-стрикни разпоредби и да не се допускат повече от 20% от това време, за рекламни клипове. Така че тези 20% да останат в сила и за тайма, а да не се събират всички клипове в този период. Освен това, е, член 2 се включват допълнителни изисквания, както каза и Петра Камбар Ефарта. Е, същото се отнася, вече го чухте, за лекарствени препарати, цигари, тютюневи изделия, алкохолни изделия въпроса следва да бъде освен това уточнен в етични кодекси, е, това се отнася и за различни хранителни продукти, както каза и Петра Камър Ефарт. Има и други програми, така че тук трябва да потърсим повече информация, да заложим повече на образователни програми, на здравна просвета и така нататък. Само процентите не решават въпроса. И все пак. Е, в, в, в така наречения крос промоушен в рамките на програмите на дадена телевизия установихме, че е трудно да се включат некомерциални съдържания и да се използва, но могат да се включат съответно моменти за такива клипове, които не са реклама. След това детски предавания <clears throat> сега в комисия, предложението на комисията се говори за предавания с изключително детска публика. Ние смятаме, че това понятие не е достатъчно ясно, защото има предавания, които са, да речем, спортни прояви, музикални конкурси, които не са предназначени за деца, са често гледани от децата и трудно могат да, да бъдат формулирани или дефинирани като такива. За това ние предлагаме да запазим сегашната терминология. Детски предавни и предавания за детска аудитория, т.е. къде там, където целевата група и публиката е младежка публика, деца и юноши. Не смятам, е, че програми, където децата могат също да бъдат допуснати като зрители, не трябва да се предлагат. Тук вече влиза, в сцената излизат родителите и тяхното задължение да възпитават правилно децата си. Иначе ще се окаже, че това ще се отрази на е, рекламните предавания. Разбира се, изхождаме от това, че вечерните часове нямат детска аудитория и след това изменение 26 видеоплатформите. Критерия е, голямо количество запаметени предавания не бива да се допуска според нас. Какво значи голямо количество? то не е достатъчно ясно. Е, шесто, Ерга спомена въпроса за Ерга, европейските регулатори и националните регулаторни органи. Ние високо оценяваме ролята на Ерга. Това е един важен инструмент за обмен на информация, за консултации на държавите, членки, е, изготвяне на общи линии на поведение. Все пак сме на мнение мнения, че е, Ерга не бива да решава, когато става дума за това как, как, каква позиция ще имат държавите членки. По-добре е да имаме по-добра координация между държавите членки, и ясни компетентности е, по член 29 от сега действащата директива. И тук има и своята роля и комисията за контакти. Ние смятаме, че тук тръгваме по една плоскост, където има широк, висока степен на компетентност на държавите членки. Но при вземане на решение, ерга и държавите членки трябва да работят заедно така че поне когато става дума за решения, които имат правно обвързващо естество. Групата за контакти сама трябва да взема решение, е, съобразявайки се до някъде с предложенията на ЕРГА, но трябва изцяло да работи на своя отговорност. И накрая, е, защита на сигнал, сигнала, качеството на сигнала на провайдерите на медени услуги. Това е въпрос от голямо значение и за да има добра, добри условия за конкуренция, трябва да бъдат създадени ясни е, правила. Никой, освен получателите на сигнал, не бива да има право на промяна. Трябва да се защити е, техническото качество на сигнала и тук е ясно, че не може да става дума за заглушаване на сигнали. Ако крайния потребител допуска това, да речем, гледай, следейки е, два прозореца на, на екрана на телевизора си, това е друг въпрос. Но иначе не бива да има отстраняване на сигнала на един провайдер от другия. Това е недопустимо. С интерес очаквам вашите коментари по доклада ни. Опитахме се максимално балансирано да отразим различните интереси. Надяваме се на добро и ползотворно плодно сътрудничество с всички, които ще участват в дебата. Благодаря. Нали Благодаря на съдокладчиците. Виждам, че си записали колеги. Ще направя коментари ясно след това. Докладците в сянка ще са първи. Лилард, Трупел, Малтезе го няма, Микел се тук и след това един Олфи. Има ли още? Има още. Започваме с докладчиците в сянка. Колегата Люар. Much, Благодаря, госпожо председател. На този ранен етап преди да навлезем подробности в разискванията, би трябвало наистина прагматично да подходим а, онова, което британските а, е, политици наричат изкуството на възможното. Това е изключително важно, имайки предвид а, всички тези аспекти във връзка с направените предложения за изменения и а, онова, което в крайна сметка се направи от комисията, постигането и на а, равновесие изключително важно между всички заинтересовани страни и а, света на бизнеса. Много е важно това, за да получим и подкрепата на индустрията. И основата на всичко това е принципа държава по происход. Създаването на ефективен едивен единен пазар, преди дори да беше започната работа по пакета за е, цифровия пазар. Изключително важно е да се има предвид, за да може да се стигне до високото качество, да има достъп до високото качество на продукта, който се предоставя. Имайки предвид широката публика, включително зрителите, които са е, деца. Необходимо е, е да могат също така зрителите да усетят аспектите, свързани с тях, тяхната култура и съответно чувствителност. Изключително важно е да се има предвид всичко това, за да може директивата аудиовизуални медийни услуги да може да отговори на изискванията за пропорционалност и субсидиарност. В крайна сметка сега съществуващата директива изключва пресата съвсем основателно от своя обхват имайки предвид ександе условията, които в крайна сметка са насочени към неограничаването на свободата на словото. И когато става въпрос за критиката към европейския регламент, е, аз ще започна именно своето изказване, именно с подчертаването на това, което е постигнато, не толкова, което не. Е, регламента не винаги е перфектен, технологията се развива бързо, не винаги може да се обхване всичко това, така че в крайна сметка е много важно да направим проверка дали директивата отговаря на целта, за която е замислена или да не се а, налага а, ненужно бреме в резултат на всичко това, да не правим просто промени заради самите а, промени. Нека промените да бъдат основани на правна яснота и необходимо, за да избегнем а, негативни последствия. Затова не бива да има прекалено много бреме за отрасъла, имайки предвид и ново навлизащите на пазарите имайки също така предвид необходимите инвестиции, които трябва да се направят и слушахме внимателно и казаното до сега. Така че, Опитвам се да обърна внимание наистина на притесненията на някои държави членки. Много е важно кръгълния камък да се разгледа, именно принципа държава по происход. Не бива да се накърнява по никакъв начин също така и директивата за електронна търговия. Това е изключително важно, що се отнася и до платформите. Така че предложенията на ЕКР се опитват да отразят именно тези основно принципи и да се обърне внимание внимание, особено на тях. Е, изключително важно е да се има предвид в хода на преработката на съществуващите аспекти, включително имайки предвид интересите на сега съществуващите е, държави членки. Така че в крайна сметка измененията ще включат защитата на а, малолетните в аудиовизио среда. Необходимо е също така да се подчертае принципа за достъп, също така и гъвкавост, що се отнася до промоциите и комуникациите в аудиомедийна среда. Благодаря. Колега Трупел. Господин Трупел. Госпожа Трупел. Благодаря. Благодаря на двете докладчици за думите и отново благодаря, че е, се опитахте да стигнете до сърцевината наистина на политиката, да ни стане съвсем ясно какви са конкретните мерки, които се предлагат наистина от комисията, е, имайки предвид общия подход линеален, нелинеален също така въпроса с платформите за споделяне на съдържание, защитата на малолетните от друга страна, правата, избягване на потикване към омраза. всичко това е изключително важно, имайки предвид, разбира се, платформите видео по заявка все още има какво да се желае там. Ако желаем да разгледаме всички а, тези аспекти, а, това е добре, но трябва в крайна сметка да има приоритети. И е необходимо, според мен, да е много по-задълбочен анализ. Онова, което наистина е добре. Позволете да се спра на няколко аспекта. Нищо конкретно, що се отнася до пласирането на продуктите – така че в крайна сметка регулаторите да се справят по-добре. Действително необходимо е да се преодолеят бариерите, които съществуват. Изключително важно е да регистрираме напредък в крайна сметка да се финансира а, съдържание, което има свое качество. Това е изключително важно. По-нататък принципа във връзка с запазване, принципа държава по происход. Мисля, че ще можем и в изслушването да е, е, чуем становище по този въпрос във връзка с е, процента, съдържание европейско в продукциите. Ние искаме наистина да се лансира европейската продукция. Ние наистина предлагаме процентите да бъдат 30-31 на европейското съдържание, трябва да се обърне внимание, разбира се, на качеството и също така в най-гледаното време от 9 часа до 11 часа необходимо е също така да има сериозен процент европейски продукции. Що се отнася до продукции за деца и платформи? Предложението за ЕРГА, групата Европейски регулатори и контактната група. ЕРГА ще има роля тогава, когато ще могат да се взимат политически решения. Според мен не така трябва да се подходи. Мисля, че подхода на комисията, който се предлага за ЕРГА, е коректният подход. Важно е да се уточни ролята на ЕРГА. Има много висок интерес на европейско ниво регулаторите да се отдалечат е, от е, държавната политика и мисля, че в крайна сметка не би трябвало да работим в крайна сметка за подобряване на качеството на услугите. Във всеки случай, няма орган, който да има политически характер в тази насока, но трябва да се отграничават правните субекти от а, а, а, операторите. Това е изключително важно. Разбирам, че трябва да прекъсна изказването си. Благодаря, Хелга. Микелс, който замества с докладчика в сянка. Ja, herzlichen Dank, mein Kollege. Ähm... Благодаря много. Колегата ми не може да бъде на заседанието сега, така че аз е, всъщност ще изпълня ролята на докладчик Сянка в момента. За мен е голямо удоволствие да направя това, но е, позволете да благодаря на двете докладчици за изключително конструктивната работа, всеобхватната работа по доклада. Наистина са навлезли в много подробности. Сега, Какви са нашите съображения и какви изменения бихме желали да внесем? Съгласна съм с колегата Трюпел, що се отнася до независимостта на надзорния съвет. Това е нещо много важно. И сега, ако видим какво се случва в Польша, в Унгария, например, ще видите, че независимостта на медията и на медиите не винаги се гарантира и поддържа. И а, е, двата докладчици а, е, вече предположихме, че ние бихме могли, предложиха да заместим ЕРГА с контактната комисия. Това е въпрос, по който не мога да се съглася. Не мога да кажа, че напълно го отхвърляме, както каза госпожа Трупел, но нека да видим как функционира всичко това, защото ние сме на мнение, че ако ще създаваме е, нов орган, трябва да имаме предвид и независимостта на националните органи. Не бива да е, нарушаваме техните правомощия е, така че, може би, не, бихме искали в този вид да изглежда изменението, както предлага госпожа Тръгъл, но в крайна сметка да се изгради някаква система от критерии за независимостта на националните регулатори. Това е изключително важно. Трябва да има наистина баланс е, на правомощията в това отношение. Разгледахме и целият въпрос е, принципа държава по происход, също така по пласмента. Съгласни сме с коментарите, които бяха направени до сега. Наистина това това ще ни спасти доста главоболие. И си мисля, че отново трябва да анализираме регламента, който се предлага и накрая Въпросът за защитата на малолетните. Това е много важен въпрос за нас. Трябва съвсем ясно да кажа, че ние не можем да приемам е, предложение, в което може да не е ясно да не е, е точно формулирано и в крайна то, е, сметка то да води до създаването на повече бариери, вместо да се усъвършенстват политиката в тази област. Трябва да намерим коректния начин, за да можем да лансираме, да отстояваме защитата на малолетните, а да не създаваме норми, които биха се изпо... всъщност използвали в ощърп на всичко това. С интерес ще работя по всички тези идеи заедно с докладчиците. Благодаря. Колегата Динолфи. Благодаря на колегата, благодаря за документа. Ще се опитам да бъда кратка, защото виждам, че скъсняваме. Що се отнася до самия документ първо, отвъд вече казаното предишния път, Смятам, че има много елементи, които много трудно ще могат да бъдат приложени. Мисля, че има недобро напасване на технологичния напредък на момента. Говорихме много за непълнолетните. Ние сме стари, така че хубаво. Нашето време мина. Но трябва да се обърнем към новите поколения да се опитваме да ги защитаваме. Колегата Трупел преди малко говори за аудио, клиповете по медиите. Аз бих искала да говоря за това, че малките или младите гледат реклами на алкохол, както и на храна, която е некачествена. Комисията не обръща внимание на а, рекламата в този документ. Не става дума само за образование, става дума и за здраве. Защото ако станем дебели с а, диабет на 50 години, а, някои вече и на 20 ги имам, но ако 10 годишни деца гледат такива послания, които ще им създадат след физически проблеми, те ще ги имат след това още 60 години в живота си минимум. След това проблемите, свързани с ерга. Не съм съгласна. Вече го споменахме в дискусията предишния път. Не съм съгласна, защото политиката не трябва да влиза в контролните органи. Не трябва да влиза защо? Защото не са независими, ако има политика в тях. Съвсем просто е. След това Извинявайте, търся фразата. Що се отнася до съдържание от общ интерес? Не съм съгласна, така както го каза колегата, тъй като според мен трябва да има безпристрастност. Кой решава? Кой решава, че това съдържание е по-важно, а другото не е? Трябва да е ясно кой ги взема тези решения и затова не съм съгласна. Не мога, не мога да приема един такъв, една, такава, една такава разпоредба. Отново за рекламите. Съгласна съм, че трябва да се ограничат рекламите до 20% в този прозорец 2023, но трябва да има по-строги правила, за да помогнем на гражданина и на потребителя. Не виждам защо да не включим правила, стрикни правила и за останалата част от деня, а не само за този период. Това липсва според мен в този документ. Трябва да се занимаваме с образование. Ние сме култу... комисия по култура. Но според мен този документ е прекалено насочен към бизнеса. След това с европейските фондове. Да, хубаво е. Добре е да има много повече европейски творби по телевизията, но след това ако не контролираме дали всички държави членки спазват това правило, т.е. нямат или имат политики първо да произвеждат и след това да излъчват тези творби, то тогава една такава разпоредба ще е безмислена и чисто и просто ще пишем нещо и след това няма да го контролираме. Сега аудиовизуалната сфера не е задължително култура или част от културата. Ние трябва да включим културата в аудиовизуалната сфера, така, щото да се правят аудиовизуални творби, които да са с културен характер. Сега, в крайна сметка, порнофилма също е аудиовизуално произведение, но не е образователен. И оставам с впечатление, че в този документ е, няма важен такъв елемент и гражданите не трябва да бъдат само потребители. Децата не са само потребители. Децата не трябва да гледат само реклами. Качествени продукти са необходими. Благодаря. По две минути на човек. Колегата Шойдрова и Чунтис поискаха думата. Хименес. А, но. Хименес е... Авендо допо лиринг, но. Затова имаме хиринг и затова ви ограничавам или искате... In ritardo, comunque. Mettiamo Jimenez, allora quindi un minuto a testa, По минута, не по две. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat kolegyním za předloženou... Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегите за доклада. Част от елементите предлагат изменения в проекта за регламент. Това е нужно. Силно се надявам да намерим подкрепа за правото хората а, с а, визуални проблеми да имат достъп до такова съдържание и съм за такова изменение. Що се отнася до производството на европейски произведения? Аз не смятам, че трябва да се прави разлика между задължението задължението на телевизията, радиото и интернет платформите. Мисля, че интернет платформите трябва да излъчват европейски творби и да плащат за това. На трето място реклама. Съгласен съм, съгласна съм с регламента за прайм тайма от 20 е, до 23 часа вечерта. По време на изслушването ще се обърна към представителите на комисията и ще ги попитам защо са либерализирали всички други слотове извън прайм тайма. Смятам, че тази либерализация на всички други слотове може да означава небалансиран подход към излъчването. Иначе подкрепям доклада. Надявам се Европейския парламент да го приеме. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το γεγονός, αγαπητοί συνάδελφοι, оти έχω περιορισμένο... Благодаря, господин председател. госпожо председател. Жалко е, че нямам повече време но пък така мога да бъда по-конкретен. Предлагам някои решения. На практика всички колеги се спряха на тази тема. Обърнаха внимание колко сложен е въпроса, което всъщност не е точно така. Трябва да бъдем кратки и ясни. Естествено, бих, аз ще разгледам внимателно предложението на комисията и предложението на колегите. Но има една решаваща тема следенето, контрола, надзора и е, очакваните резултати. Трябва да решим, от друга страна, какво ще правим с рекламите. Регулаторните органи бележат една тенденция не само в държави като Унгария и Польша, но и други страни упражняват политически контрол. Това обаче не се поставя като тема. Говори се, че вместо ЕРГА, Европейския орган трябва да имаме група за контакти с представители на парламента. Кои ще бъдат тези колеги, моля, обяснете защо, откъде тръгва това развитие. И после рекламите тук гъвкавостта е толкова голяма, че нашия опит да защитим децата от неподходящи послания не води до нищо. Е, това ще кажа само предвид краткото време. Колегата Хименес има думата. Благодаря. Първо искам да благодаря на координаторите. Имаше забавяне. И сега ми се искаме достатъчно време да имаме за изменения. Данните се, датите, извинете, се промениха. Нашия координатор иска крайните срокове е, да се изместят и те да станат 4 ноември. Е, Искам само да кажа нещо в личен план. Благодаря на колегите. Много важни цели се засегнаха. Например, допълнителното разширяване на някои от задълженията на платформите с поделяне на видео и чисто технически, какви са способите и начините, въздействието. След това въпроса за прайм тайм и да се зачитат правата на потребителите по време на рекламите. Още един широк въпрос. Темата за равните права. Не говоря само економически, но говоря и за правата и задълженията на платформите и видео он демант има три елемента, по които искам да говорим повече и по които имам известни тревоги. След това непълнолетните. Има предложение от Европейската комисия, има ваше предложение, колеги са докладчици. Опазват се техните права, що се отнася до VOD или Video On Demand или платформите. В настоящите директиви обаче се говори за забрана – на включване на реклами или негативно съдържание в програми за непълнолетни. Може ли да се направи разграничение между програми за непълнолетните, които се гледат само от тях, до програми или от програми, които имат много широка публика, защото иначе ще ограничим приложното поле, вместо да го разширим. Може да има две тежести в кавички тук. След това за органите. Националните законодателства са различни в отделните държави членки. Смятам, че задължителният принцип за всички държави членки е да гарантират независимостта на тези органи. И ние не можем по никакъв начин да изоставим този принцип, особено в днешно време в Европа. На трето място смятам и съм съгласна с колегата Трупел за ЕРГА. Да, смятам, че ЕРГА, комитета и между другото съм съгласна, че трябва да се включи този е, контактен комитет, но трябва да кажа, че ЕРГА и комитета трябва да бъдат различни. Едното е по-техническо, експертно е, като орган и più politico, anche di implementazione. От друга страна имаме политика по прилагане в отделните държави. Това не влиза в конфликт с принцип за субсидиарност. Това е личното ми, личното ми, личната ми тревога и бих искала да говорим по този въпрос. Спирам до тук. Не искам да заемам повече време. Искам да чуя обаче сега доктор Бамонте, който ще се изкаже преди докладчиците. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Е, до голяма степен предугадихте голяма част от е, въпросите, които исках да засегна, затова ще бъда кратък. И аз ще благодаря, подобно на всички, на двете съдокладчици за подробния изчерпателен доклад. Благодаря и за това колко бързо го разработиха. Нещо друго важно. Нашето предложение излиза след един дълъг консултационен процес. Първо имаше зелена книга, след това различни съобщения, комуникета, изслушвания. Основните принципи на реформата бяха три. Запазване на целостта на аудиовизуалния пазар в Европа, предоставянето на равни условия за всички – затова имаме и нови правила към платформите за видеосподеляне и правила, които се прилагат еднообразно към традиционните бродкастери и тези платформи. И на трето място работа по различни цели, като например опазване на непълнолетните, защита на обществото срещу различни видове реч на омразата или насърчаване на омраза и насилие. Искаме независими а, регулаторни органи, които да контролират. Затова говорим за независимите контролни органи. И новата институционална роля за тези регулатори. Те ще имат съвещателна роля и това ще е, е полза на Европейската комисия. По доклада. В доклада има много добри идеи. Разбираме се, например, по темата държава по происход. Това е записано в директивата, без страна по происход, пазара на аудиовизуални услуги няма да работи ефикасно. След това други въпроси, търговски съобщения, продуктово позициониране. медийна грамотност, достъпност, насърчаване на европейски творби. По всички тези въпроси може да се говори. Никой не е идеален. Част от идеите в доклада могат да се използват от нас, за да се подобри предложението на Европейската комисия. Три елемента искам да засегна, които са по-проблематични. Първият е рязкото свиване на ролята на Ерга. Ерга се посочи от госпожа Трупел и тя ще... Ерга ще предоставят техническа помощ. Те имат експертни познания и контактния комитет – не разполага с такава. Това е правителствен орган, т.е. по различни въпроси, като например оперативните механизми, държавата по происход, дерогациите, изключенията. Имаме нужда от тези експерти, които са запознати с тях по места. Контактния комитет, аз силно ги уважавам, но там те нямат такива познания. Това е на първо място. Ерга ще бъде контролирана от хибриден контактен комитет. Правейки това, ще създадем нещо като заложник от регулаторен тип. Ще имаме независим регулатор, който ще бъде под политическия палец на властта. Това е нелогично и не е в духа на директивата. След това институционалния ред Проекто доклада е, говори за различни разпоредби, които не са част от предложението на Европейската комисия и не би трябвало да бъдат обект на изменение. 29 член на директивата, например, който се занимава с контактния комитет. В предложенията не сме го засегнали, така че не мисля, че може да предлагате изменения по него. А, нещо друго, което е много важно потребността регулаторните органи, националните и европейския да бъдат подсилени в своята независимост. Ако не искаме независим контрол, как тогава ще поставим под въпрос а, системата в Польша и ще задаваме въпроси за върховенството на закона? Много ще е трудно защото новият медиен закон в Польша поставя под въпрос независимостта на регулатора и независимостта на медиите. Така че, ако не включим независим регулаторен контрол, ще ни се отнеме възможността да се обръщаме към държавите членки и да ги критикуваме за мерки, които нарушават независимостта на техните медии. На последно място, ако ми позволите, госпожо председател, процедурата за заобикаляне и дерогация. Държавите членки сега могат е, да направят дерогация за държавата по происход, т.е. свободата за предоставяне на услуги, ако има три случая на нарушение – и това е от интерес на, за, за обществеността. Например, слово на омразата или нарушаване правата на непълнолетните. Държавата членка може да прекрати предаването след едно нарушение и това дава свобода на държавите членки да направят дерогация от принципа за държава по происход без никакви проверки и смятам, че тук отивате малко прекалено далеч с едно такова желание. Благодаря. Много се извинявам а, нашите гости, защото ще закъснем, но както виждате, е, с това подготвяме почвата за след това за хиринга. Ще дам думата на нашите докладчици за по няколко минути, защото наистина ще има и други случаи да си говорим. На първо място благодаря на колегите от комисията за коментарите и изказвания. Не искам да внеса известни уточнения. Мисля, че нещо не сме се разбрали е, по някои въпроси, съдейки по изказванията. Е, въобще не става дума да подценяваме ерга, да елиминираме и така нататък. Е, ерга е независима европейска структура на медийните регулатори и запазва тази си роля наистина. Тук се предвижда в предложението на комисията Ерга да подготви нещо, комисията да решава. Ние казваме не, Ерга ще подготвя, а комисията за контакти ще решава. Това е принципната разлика между предложението на комисията и нашето предложение, защото става дума за една област, където е компетентен не само Европейския съюз, но и държавите членки всеки. Второ, независимост. Ако тръгнем е, да уреждам независим, независимостта с стриктни правила, и днес е, се намират начини това да се заобикаля. Да не се крием зад формалности по отношение на независими структури. И въпреки това е, държавите членки могат да назначават само свои хора, така да се каже. И по този начин предвиденото от комисията по отношение освобождаването на е, орган за медиен контрол, е, според нас бе прекалено тясно скроено. Ние за това настояваме да има независим състав е, и вътрешно независим състав на ръководството на регулаторните органи по някои въпроси, е, според нас комисията не е обмислила достатъчно нещата. Е, готова съм в личен разговор да дам повече подробности. Днес нямаме много време по въпроса за рекламите в детските предавания. И в момента има ограничения и забрани. И тук комисията нищо не прави. И това не сме сторили и ние. Но ние ще поддържаме нашите искания за ограничения защитата на децата за нас е от на значение. Питам се докъде можем да стигнем в това. Можем ли да включим и вечерните програми? А тук и говорим за съдържание, без оглед на времето от денонощието. Тук трябва да има стриктни изисквания за и до сега за детски програми има такива. Но да се мисли е, на първо място е, дали има детска аудитория или не, това зависи от съдържанието на програмата. Тук трябва да се направи оценка и в последствие. Но е, когато една програма, аз трябва да знам една програма, ако не е правен или предаване, не е правена за деца, но въпреки това се гледа от деца, трябва да мога да зная е, как стоят нещата. Това е единствената причина да искаме промени по този въпрос и в тези текстове. Благодаря. Аз от своя страна няма да отговарям конкретно на коментарите. Е, само ще кажа, че сме далече от идеята да посягаме на независимостта на регулаторните органи. Точно обратното комисията някак си се опитва да, да, да вземе думата и по този въпрос. По-рано изобщо не, е, нямаше подобни разпоредби в директивата. И аз мисля, че до сега нещата са добре уредени в това отношение. Въпросът е как се гарантира независимостта на регулаторните органи. Как, например, дали като кажем, че трябва да са правно отделени юридически като форма, от е, обекта на регулация или има и други начини за гарантиране на тяхната независимост. И ние смятаме, че ако се говори за функционална независимост е, на регулаторните органи, е, това отваря нови врати на държавите членки, защото в Польша регулаторният орган е юридически отделен, но това не означава, че този регулаторен орган е независим. Точно на обратното. И може винаги да се каже, да, ма ние сме правно независими и изпълняваме изискването на директивата. Но ако аз кажа, че трябва да има и функционална независимост и тогава държава членка приема решение за регулаторен орган, където комисията казва, но това не е функционална независимост, няма гарантирана независимост е, и е, аз имам право да предприема действия, включително да стигна и до съда, е, тук трябва да се помисли. Още повече, че тук имаме проблема е, искаме да, да попаднем на верните решения, но не, не става така, защото има много регулаторни органи, които е, не са независими, но упражняват независим контрол, а за тях трябва да се предвидят допълнителни санкции и да им се каже е, така не бива. Е, значи не бива да прекаляваме, не бива покрай сухото да изгаряме и суровото. Е, е, обръщам се и тук към колегата аз не съм за е, това да блокираме нещата, когато науча нещо, е, аз съм готова да го обмисля. Мисля, че трябва да се потърси решение, е, така че да няма бариери и блокажи. В никакъв случай не искам ние тук да слагаме бариери, но не искам и да отваряме вратички през които да се стига до резултати, които са общо нежелателни. И още за Що се отнася до провайдерите на медии и съответно радиотелевизионните е, програми и станции, на национално ниво трябва да се гарантира независимост на редакционната работа и съдържанието. Да не се е, допуска такова влияние. Мисля, че това е много по-важно и много по-значимо, отколкото въпроса за е, правната независимост, отделеност и така нататък. Достатъчно е да гарантираме независимост. Благодаря. Приключваме, защото изключително много закъсняхме. Ще има и други възможности. Eh, Няма време. Няма време. Ако кажете някой нещо, някой ще иска да ви отговори, съжалявам. Un secondo, 5 секунди. 5 секунди ви даваме. Уте 5 дефтеролепта. Δεν άκουσα διευκρίνηση στο ερώτημα. Πέντε секунди, 5 секунди. Зададох въпрос по изменение 42. Защо четирима членове на Европейския парламент трябва да бъдат в контактната комисия? По какви критерии ще се избирате? Записахме си вашия доклад. Те ще ви отговорят колегите, когато си говорите един с друг, а може би по-късно ще може днес, дори по време на изслушването. Искам да ви припомня 19 октомври. 19 октомври е крайният срок за изменения. 21 ноември Страсбург ще бъде заседанието за измененията в състояние на нашата комисия. Много се извинявам. Много се извинявам. Мисля, че ни разбирате в каква ситуация се намираме. Ала ностра програма де лавори. И, волю... и така бих искала веднага да кажа, че за нас е огромно удоволствие, че тук са изключително големи експерти, наши гости на това изслушване. Два панела ще има. Много ви моля да дойдете тук до мен. Елате, моля ви. Професор Марк Кол и Карл Николаус Пайфер. Thank you so much. Sorry. Welcome. Sorry for this delay, but you understand us. And so, uh, il professor Mark Cole... Professor Mark Cole ще се изкаже за правната гледна, от, правна гледна точка за предложението на комисията. Ще вземе предвид и казаното. Ще обърне внимание на една специална тема, приложното поле на директивата, разширяването и страните на происход. Много важни теми. След това Карл Николаус Пайфер ще говори по две теми. Първата е рекламата на аудиовизуалните творби и въпросите свързани с търговските съобщения. След това ще имаме втори панел, трима докладчици. Само ще ви кажа имената. Джереми Оливие от ОВКОМ, опазване на непълнолетните. И след това Маделен Декок Бюнинг от Ерга. Много говорихме за Ерга. И накрая последен е колега, който замества Алехандро Моледо, тъй като не може да бъде тук. Говорихме за достъпността, много е важна. Заповядайте. Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа, си, благодаря за това, че мога днес говоря пред вас относно тези изключително важни аспекти предложението на комисията. Ще говоря два неща, принципа държава по происход и разширението на приложното поле или обхвата на директивата. Имам е, много, което може да се каже за останалите елементи от акта, но е, ще кажа най-напред две-три общи неща. Най-напред да не забравяме, че това е директива и изменяща текст. Няколко пъти днес се повтори това, което означава, че се придържаме към първоначалната директива от, 90, е, от 89 година което означава, че всъщност трябва да имаме предвид от отправната точка, а именно директивата за телевизия без граници много по-рано. Това е историята, която е много успешна на актовете и се надяваме, че проектоизмененията ще ни помогнат успехът да продължи. Десет години е, се провежда дискусията по последната ревизия на текста, директивата, която в понастоящем е, съществува и е в сила. И трябва да излечем съответните полуки, да видим дали предложението в крайна сметка е по-добро е, след внесените изменения. Имаше затруднение, трябваше да се даде въпроса как да се адаптира съществуващата директива към сегашното положение на нещата, да се усъвремени, да се отговаря на съвременните изисквания. Как да отговори обаче на бъдещето на 10 години бъдещето а, една подобна директива или още по-добре да отговори на изискванията след 15 години. Изключително важно е. Подобна директива, която да отговаря на изискванията на бъдещето е много важно, защото ако се върнем назад 2005 година, когато разискването беше за решаване на обхвата на директивата телевизия без граници, СЕС имаше едно решение, в което се каза, че Едно от а, обхватите в случая видео по заявка трябва да се обхване от сегашната директива. Сега разглеждаме текстовете, които са в сила и съответната разпоредба относно това какво е аудиовизуална услуга. Отново трябва да разгледаме едно дело онлайн медиа и така, такато се разглежда въпроса дали и е произлиза от пресата, от издателка къща или това е една отделна услуга. Трябва да внимаваме именно обхвата, разширението. Е, трябва да се следи внимателно, за да може да отговаря отново на изискванията след 10 или 15 години. Комисията предложи много интересни нови аспекти, които се отиват отвъд днешните изисквания. Например, ключовите понятия са уточнени, имайки предвид решенията на съда, което е много добре. И не само това. Но сега искам да обърна внимание на онова какво означава това принципа държава происход, как ще се дефинира в бъдеще, имайки пред на обхвата. И още нещо. Каквото и решение да се търси по отношение на надзора по директивата, изключително важно е да помним, че транспонирането на директивата е само първата стъпка. Истинското изпълнение на практика, въвеждането в изпълнението тогава, когато регулаторните органи ще почнат да работят, наистина че това вече ще бъде истинския облик на директивата. И това трябва да се цели. Нужно е сътрудничество сътрудничество по-силно на общностно ниво. Това наистина има смисъл, защото сега, имайки предвид границите, различните медии в държавите членки и съдържание, вече стават все по-размити тези граници и толкова по-лесно преминава съдържанието в презграничен смисъл. И сега – Що се отнася до реформата и времето след него и обхвата, както знаете, новото от 2007 година е разликата между линейна и нелинейна услуга. И идеята е, че в крайна сметка това ще, се, е, е, ще разшири обхвата на старата директива телевизия през граници, но имаше ограничителен характер, защото докато не получим яснота какво означава, когато нещо е отделна услуга видео по заявка, от не почти 10 години, както казах. Тоест, реалността през тези 10 години, промяната, телевизия без граници, онова, което, с което разполагаме сега, е всъщност е, е, видео on demand услугата видеопозаявка, което означава, че всъщност е, нещата е, като че ли са изчерпани. И за това, може би е, трябва да се откажем от разликата линейно-нелинейна услуга и да се има един подход към регламент – относно това колко силно е въздействието е, на текста върху конкретна услуга, върху зрителите или потребителите. Подходът е да се е, придържаме към старото раз, разделение линейно на линейно и това наистина е съвсем обоснователно, защото има и промяна в поколенията, защото телевизионното излъчване е все още от много голямо значение и аз съм сигурен, че така ще останат нещата още дълго време. Така че обоснователно е да се каже, нека се придържаме към разликата линейна, нелинейна услуга. Но, ако направим това, и това е проблем, който може би има предвид комисията, е, предвид е, предложението как което прави, как ще се разширят нещата, за да обхванят нови услуги, които не приличат на линейни, нелинейни и платформите за споделяне на видео. И единственият начин да се направи това е да се създаде нова категория. Ще се върна към този проблем по-късно. Друго нещо, което следва да имаме предвид, предвид истинското приложение, тук е разширяването отвъд аудиовизуални услуги или дру, други форми на медии. Но пак е напълно обосновано, имайки предвид потреблението и през граничния му характер, по-малко в радиото, повече в аудиовизуалната област. Значи това е основният фокус. И, какво? и така, разликата е линейна, не се запазва. Въпросът е как постепенно можем да разширим обхвата на приложението, то да бъде смислено а, и в бъдеще, отвъд следващите 2-3 години. Първата а, стъпка, и това беше много важно а, по отношение на решение на съда и самия съд, да дефинира какво е аудиовизуална медийна услуга. До тук добре. Но може да се ограничи критерия в тази насока, защото ако разгледаме този въпрос, остават още няколко критерии, които трябва да се изпълнят. Например, основната цел до сега все още не е успорван този елемент, но може да се случи така, когато провайдора да каже, добре де, но това не е основен принцип при мен. Така че може би трябва да се а, дефинира тази услуга, като кажем, че ще се откажем от някои критерии. И това може да бъде целта на програмата, да информира, да забавлява и проче. Това потенциално също може да има противоречие. Какво точно означава да информираш, да забавляваш и проче. И наистина по-рано беше ясно с телевизията, ако се разгледат а, обществените а, излъчващи организации, нещата бяха ясни, но сега ако се качи нещо в YouTube, как, какво а, е, представлява това? Дали е информиране, забавление или какво е то? Така че ето това потенциално може да затрудни нещата в бъдеще. И още нещо много важно в критериите, които ще, критериите ще зададе проблем, който е стар критерий, е редакционната отговорност. Сега, Имаме съгласие, че с тази отговорност и изискването за нея много услуги са изключени, които не би трябвало и да попадат в директивата. Но се питам, като гледаме към бъдеще, дали има редакционна отговорност, тя дали ще стане по-малко релевантна, какво означава тя? Наистина целта е само към професионално създадени медии или има някаква редакционна дейност за това или пък е аматьор, който поема отговорност или е конкретна медия? или в по-широк смисъл. Всеки би могъл да контролира съдържанието. И аз бих предположил, че поне в преембюла това трябва да се уточни, да не се тълкува много тясно, да не се изключат много медийни услуги в бъдеще. Да въведем нова категория вместо линейно нелинейна, а именно платформата за споделяне на видео. Това е добре. Това е предложение, което може, което може да съществува заедно с тези две категории. Това означава, че в резултат ще имаме сега нови полета линейно, нелинейно и някакъв различен вид, който по-настоящем наричаме платформи за споделяне на видео. Въпросът е дали след няколко години ще има нещо друго, което ще има подобно въздействие като платформите, но не е платформа за споделяне на видео. И тогава ще трябва дефиницията да се преразгледа за тези платформи, за да се въведе, може би, една категория, която прилича на платформите за споделяне по значение. Има подобно въздействие и на това основание – трябва да бъде обхваната от директивата, независимо дали може да се намери е, формулировка, която да отговаря на изискването на бъдеще или просто да се придържаме към това, което днес наричаме платформа за споделяне на видеото. И подобна дефиниция е толкова широка може да бъде, че е, се насочено не само към този формат, който съществува днес, но да има възможност да се обхванат и други медийни видове, на които ще станем свидетели в бъдеще. И може би за тези нови услуги няма да навлизам в различните разпоредби, които са приложими за платформите, но ще споделя едно. Може да се каже добре, някои неща могат да бъдат приложими навсякъде в тези полета. Линейни, нелинейни платформи за споделяне. И това, например, е а, цялата стойност, която се съдържа във връзка с забрана, подстъкаване към омража и проче, и проче хармонизиране на общностно ниво. Бих предложил, че всичко, което е толкова новаторско, трябва да даде възможност на държавите членки да действат по свое осмотрение, за да могат регулаторите възоснова на принципа на конкуренция да решат как да постъпят. Доставчиците имат достатъчно регулаторен избор, според мен, например видео по заявка, достатъчно е да се използва, дори когато промените местоживеенето си. Така че мисля, че малко по-голяма свобода за държавите членки членки ще бъде по-добре. Държава по происход. Казано бе няколко пъти днес вече, така че ще се откажа от някои мои постановки, но ще я повторя въпреки всичко едно, че принципът беше, е и трябва да остане криягален камък в тази директива. Изключително важно е, наистина, ако директивата, е, за да има смисъл в бъдеще, това да е отправната стъпка. Мисля, че всички са съгласни в това. По този начин обаче не забравяме проблема, че трябва да зададем въпроса, добре, де, а къде е тази страна по происход? Винаги това е бил а, проблем относно дефинирането от самото начало, 89-та година, и се да разсъждавал по различни критерии, които могат да бъдат приложени за доставчиците на услуги. Решението, което е предложено, работи добре според мен като се упростяват някои аспекти. Сега, що се отнася до критерия работна сила, известна въпросителна оставям. Ако се раздели между няколко държави членки, както казва комисията, тогава мнозинството на работната сила има право да вземе решение. Обективно. Но, ако погледнем какъв е критерия, тук не става въпрос за разделяне. Става въпрос за редакционното решение. Къде се взима то? Ето това ще бъде отрешаващо значение. Този нов критерий е просто едно число и различните екипи по продукция, дали ще могат да, да, да, това да бъде водещо при взимането на решение или пак няма да бъде седалището на а, този, който има редакционна отговорност. Каквото и решение да се търси, принципа държава происход има прозрачност, което означава това е този списък, който е осъвременен, коя държава членка, кой регулатор твърди, че има юрисдикция относно конкретно конкретен провайдер. Един въпрос. В предложението се казва, че комисията трябва да бъде информирана и този списък се предоставя на всички регулаторни органи. Защо този списък да не е обществено достояние? Според мен това не е бизнес тайна и може да бъде обществено достояние. Ето това е служба, чиято юрисдикция, да речем, попада Люксембург, Белгия или който да е друг. И още две неща един проблем във връзка с разширението на платформите за споделяне на видео и принципа на происход държава 28б, член нов. Изисква конкретно установяване в една държава членка. Това е в съответствие сега съществуващата директива. Едно нещо, което трябва да се има предвид една силна платформа, която няма а, дъщерна фирма никъде в ЕС, но от голямо значение за гражданите на Европейския съюз. Не можем ли да обмислим някаква форма тук в кавички, как казвам екстратериториален принцип от директивата, като кажем, че всяка платформа, която е налична в Европейския съюз, би могла да изпълнява тези минимални стандарти. В скоби. Тук няма да говоря за прилагането, но наистина е, това е един аспект, който трябва да имаме предвид. Не сега обаче по време на първата ми презентация. И второто нещо, което искам да кажа. Е, процедурата по заобикаляне и процедурата по дерогация – ако, например, един провайдер напусне държавата членка и отиде в друга, пък се насочва услугите си към първата, тогава принципа се заобикаля принципа държава по происход и държавата по происход може да твърди, че в рамките на нейната юрисдикция е услугата и втория случай, по който може да има временна дерогация от този принцип. Комисията много е направила за да опрости всичко това, но мисля, че все още нещата са твърде усложнени и вероятно ще се стигне до такъв резултат, както и в миналото че тези решения надали ще бъдат намерени в, е, в своя крайен вид. Така че има какво да се желая тук, как може да се реагира бързо, без е, да възниква проблема, който току-що засегнах. С това ще спра, с моето първо изказване. Ще ви, е, разбира се, изслушам въпросите с интерес и ще имаме и домашна работа, именно какви са разпоредбите за цен, ценността 6, 9 и 28 член. А. Винаги става въпрос за основните ценности. Формулировката винаги е различна. Дискриминация, религия, националност, е, етнически происход, е, е, пол и проче. Благодаря ви. Грация, мулте. Thank you so much for this. Много благодаря. Благодаря за интересното представяне. Интересно беше и последното, което казахте. Ще вземем предвид казаното от вас. И така ще дам думата сега на Карл Николаус Файфер, професор от Института за медийно и комуникационно право в университета в Кьолн. Той е бил професор и в Люксембург. Сега темата, с която искаме да се занимаем, е въпросите, свързани с рекламата и промоцията на европейски творби. Заповядайте. Миле грация, сеньора президенте. Благодаря, госпожо председател, уважаемо госпожо председател, уважаеми евродепутати. Благодаря за възможността да говоря днес пред вас. Помолиха ме да се спра на въпроса на уреждането на квотите и на регулаторните органи. Е, накрая ще представя накратко своето виждане за концепцията, идеята за регулацията. Сега по въпроса за квотите. Е, тук продължава до сегашния подход на директивата. Ако Искаме да въведем съответни квоти в линейната телевизия като подходящи инструменти. Е, това трябва да бъде включено и в каналите и предавните по избор. Тук става, става дума за общо взето европейска уредба с право на достъп на държавите членки под културни съображения. Квотите е, са в подкрепа на културата и образованието. Тоест, е, е, регулатор се опасява и законодателя се опасява, че тук пазара не може да изиграе своята роля. Това предполага съответни стимули, защото е, конкуренцията явно не може да свърши тази работа. Предлагането на е, квоти предполага съответен, е, съответно вмешателство в свободата на избор сега, дали е, тази разпоредба ще постигне е, своята цел, не е ясно. Нито до сега, нито в бъдеще. Е, Член 13 от предложението на комисията предвижда 20%. Очевидно тази стойност се постига за това и новото предложение е 30%. И тук се оказва, че пазарните механизми играят и при механизми, които до сега не е имало квоти. квоти. Мисля, че от една страна е на лице страха от квотите на Netflix, т.е. доброволен избор, който и медиите подклаждат, не винаги е оправдан. Какво трябва да се направи, за да се подчертае този избор. Комисията не казва нищо по въпроса дали да се изготви каталог на чуждестранни произведения, както правят някои провайдери, като ясно се покаже, че става дума за европейски произведения. Дали това ще подейства, аз не съм сигурна но трябва да се внесе яснота, за да не, се, да не стигат нещата до съд. Дали е достатъчно само да посочваме в мета данните. аз не съм сигурен. Е, това води до преимуществото за проверка не само от надзора, но и от страна на други органи е, Що се отнася до дерегулацията на възможностите за реклама, това разбира се води до нови и желани увеличения на приходите на, на провайдерите и все пак във всички случаи трябва да се защити интереса на потребителите, а това е една от целите на директивата. Поради това не бива да забравяме този аспект. Затова аз разбирам евенту, да се предвидят разпоредби относно ограничаване на рекламите през прайм тайма, както предложение за изменение на парламента номер 77 т.е. и дерегулация и запазване интересите на потребителят. Впрочем, подобни разпоредби е, ограничават и риска да бъдат накарнени авторските права, особено при игрални филми. Тук директивата не съдържа разпоредби в, в съответствие с националното авторско право. Аз бих включил подобно нещо. Що се отнася до съдържанието е, трябва да кажем, че е, медиите и държавите членки подкрепят възможностите за реклама. Дали това се отнася до е, линейните телевизии, не е много ясно. Ясно е, че зрителите общо взето избягват да гледат реклами. Но доколко новите разпоредби може да, бъде, да бъдат полезни по отношение на рекламни клипове по време на предавания трябва да се мисли. Това не се разминава с идеята във всеки случай. Не толкова убедително в предложението на комисията е искането за хармонизация без количествени ограничения за рекламите. Обикновено в търговските и комерциалните телевизии броя на рекламните клипове нараства. И ако тук не се въведе ограничение, трябва поне да се внесе яснота, че е, потребители има право да блокира технически е, рекламите, особено в предавания, където няма количествени ограничения. Така че е, въпроса за качеството на и целостността Ефективността на сигнала тук играе важна роля. Дали да има такива неограничени количествено възможности, аз не съм сигурен продуктовото позициониране. Тук си заслужава да се обсъжда. Това се прави от една страна се предвижда и в регламента и да се уредят, в директивата да се уредят тези неща. Не е ясно обаче дали всички възможности да се, да се избира съдържанието, както е да речем в YouTube, попадат тук. Защото тук могат да попаднат комерциални услуги. Много потребителски канали не попадат тук има и предлагано съдържание, което е, да речем е, споменят само така наречените product holes. Не сме измислили поне на е, нашия роден немски език подходящ термин, но се юрди или така наречените tutorials. Това са допълнителни безплатни предавания на, на промишлеността без провайдера да осъществява рекламна дейност. И тук трябва да се изнесни е, потребителско предаване. Какво значи това? Това могат да бъдат и предавания, които представят, популяризират или обясняват съответно различни продукти. И тук е допирната точка между комерциална и некомерциална телевизия или предавания и това също трябва да бъде отчетено дали има и альтернативни предложения в тази сфера. Забраните за спонсорирани предавания и продуктово позициониране трябва да намерят свое отражение и тук трябва да се потърсят и решенията. Тук такива са, да речем, изменения номер 30, е, съответно 34, 35, 72, 73. Тук има удачни предложения и мисля, че си заслужава да се обсъдят тези предложения. Това, което не ми стана много ясно, когато става дума за видеоплатформи и спонсоринга и спонсорирането, тук може би аз нещо не съм схванал както трябва, но ми се струва, че трябва внимателно да се помисли. Улесняването на продуктовото позициониране се отразява на качеството на рекламните изделия, е, предавания, е, дори и да не са платени. Обикновено е, предлагащия продукта е онзи, чието интерес се спазва. Това се отразява и на редакционната свобода, макар и понякога незабележимо така не винаги медиите изпълняват своята функция. Европейската е, уредба изисква сир, това в голяма степен от сектора на услугите. Става дума и за предлагани от частни провайдери материали. Тук точка 38 в преамбюла, заедно с предложение 70 за изменение 70 по отношение на е, член 9а, представлява интерес в това отношение и поетапното е, регулиране въобще, идеята за регулирането на комисията. Комисията разширява приложното поле на директивата, което е очаквано и желано, и а, съвсем съзнателно търси сближаването на предлагането, но целта не е постигната напълно, защото става дума за поетапно регулиране и тук се поражда ново разделение, без да се предлагат альтернативи. Например, аудиовидуални медийни услуги с а, редакторска отговорност при съща, независимо как оценяваме това понятие. След това имаме видеоплатформите, където няма редакционна отговорност, но там имат контролна функция за подбор и предоставяне. В това е в духа на казаното от колегата Кол, като говореше за редакционна отговорност. Как ще дефинираме това понятие? Тоест и подбора, и възможността за достъп са въпрос на редакторски контрол. И накрая така наречения User Generated Content. Тук е, този, това е компонент, който изобщо не присъства в директивата. Заслужава си да се помисли по предлаганите изменения, особено по предложение 3573 и това, това са разпоредби, отнасящи се за всички е, услуги. Така ще се постигнат равни шансове и възможности за всички, което е целта на комисията. Има обаче важни е, е, предложения и възможности, които не, съдър... не се съдържат в предложението. И платформи, игри онлайн, и те могат, и там рекламите са широко застъпени обсъдени. Разбирам, че проекта трябва да има ограничен обхват по отношение на настоящата директива. Но ако се стремим към уредба с перспектива за бъдещето, нека не забравяме, че тук се пропускат някои въпроси, които е, играят много важна роля и ще играят все по-важна роля и като обем в предаванията. Като цяло ставам с впечатлението, че медиите се развиват бързо, регулирането изостава. И това предполага много сериозни, сериозна работа на регулаторните органи, дали ще е ЕРГА, дали ще е Комисията за контакти или заедно това вие ще решите. Но тук директивата не предлага ясни принципи за саморегулация. Така че аз малко се съмнявам дали саморегулацията ще постигне очакваните добри резултати. И накрая два дребни детайла по отношение на е, така наречените single spots и интегритета на сигнала. За Син Господ, не съм убеден, че това е най-добро решение. Не съм сигурен, че е в полза на защитата на потребителите. Не бива да се допуска а, за обикаляне. Що се отнася до интегритета на сигнала, да, разбирам и го разбирам. Това ще е много сериозна задача да се създаде съответна разпоредба. Аз често се занимавам с авторско право и е, там се търсят решения на е, подобни въпроси. Затова аз бих препоръчал да се вземат предвид и практиката на Световната организация на интелектуалната собственост ВИПО, при това отношение, за да не се стигне до решения, да, които са свързани с многообразни решения и разпоредби, които дават скромен резултат. Благодаря. Благодаря ви, че говорихте точно колкото трябваше. Сега в 15 на минути, ако е необходимо, колегите, ако имат въпроси, и след това отговори. Ви andare al secondo C'è е, qualche specifica richiesta? Има ли искания някакви? Първо, сърдечна благодарност на двамата е, докладчици бе изключително полезно. Професор Пфайфер, разбирам вашата критика и това ни караше понякога да, е, да мислим за разумно обхващане на тези е, компоненти в директива, тези видеошеринг е, плат, платформи и всякакви платформи, които е, присъстват, е, така да се каже, са заложени в телевизионния приемник. Но не намерихме наистина начин да подходим и решение, което да е разумно, без да разширяваме обхвата на директивата до безконечност. Така че ако имате идеи как да включим разумно в директивата, защото ние държим на това, осъзнаваме, че чисто и просто някои области липсват. И комисията очевидно не е родила някоя много добра идея за разумна уредба, така че ако от ваша гледна точка можете да подскажете решения как в директивата, за която говорим това да бъде включено, може би, е, мислехме и за други директиви, пакета Телеком или някои други директиви, но пък това разбира се ограничава рамките на директивата за аудиовизуалните средства. Така че ако имате предложение, споделете. До сега не сме намерили решение. Що се отнася за рекламите и тяхното обозначаване, включително и така наречения user-generated contact, нали, когато е, има предавания за козметика, където очевидно става дума за някакъв козметичен концерн, въпреки че рекламането не е, предав... не е рекламно нали всичко това, и спонсорирани предавни и така нататък. Ако искаме това ясно да бъде показано навсякъде, така че всеки да се каже, аха, това е реклама и може би не е точно обективното мнение на тази красива девойка, която смята, че крема е най-прекрасен, но така че, е, ако ние сме наясно, че трябва да има еднакви правила за всички участници тук, но не знаем как. Има ли други въпроси? E, това ваше ще задам един въпрос. Много ми беше интересно да ви слушам и това, което каза и Петра, евентуалното разширяване. Или за да предугадим бъдещето и да имаме по-широки определения, от тези, които са нужни днес, както и по-нататъчна отговорност, която може да се носи. Може би в този етап, на този етап не е било възможно да се дефинират такива. Според вас, платформите, социалните платформи, нужно ли е и там нещо да засегнем, тъй като има много съдържание там? активи, пасиви, авторско право. Ние не говорим за авторско право, това е нещо друго като предложение. Просто се питам какъв ще бъде моста по тази тема. Разграничението също за хост, домакин и не хост. Не, има ли ясно определение? Може ли да кажете нещо по въпроса? И саморегулацията. В случая имаме повече сърегулиране. Смятате ли, че е необходима повече сигурност при правилата на ниво директива, отвъд транспонирането на държавите членки? Prego, eh, Truppel. Елга Трупел. Yes. Хелга Трупел, заповядайте. Искам да се върна на примера за филми и видео на потребители. Например, има много такива видеоклипчета за гримиране. Това е елементарен въпрос. Кой трябва да го провери? Потребителя ли трябва да го провери? Платформата ли? Ако платформата трябва да го провери, как го прави? Може ли да кажете нещо по въпроса и как, как се прилага това в ежедневието? Ще започна с а, е, е, вашия въпрос, госпожо докладче, как платформите ще да бъдат включени в директивата. Опираме до понятието редакционна отговорност. Вече се каза, че това понятие вече не е толкова ясно, както преди 10 години. Има множество процеси на подбор, включително и на ниво потребители на подбор, канал, обвързване на продуктите, да речем пак различните пакети, които провайдерите предлагат. И вероятно ще видим, е, ще преживеем, ще, ще стигнем до решения на Съда на Европейския съюз, където схващането за редакционната отговорност е доста по обхватна от това, за което ние говорим. Така че ние трябва да сме наясно, че това, което смятаме за редакционно отговорно, ще е актуално и след 10 години и е, да не, за да не се окаже, че цели компоненти, цели блокове ще отпаднат. Така че в много държави членки се водят люти спорове за платформите, така че прощавайте, ако не мога да ви изляза с три предложения, които да решат всички проблеми. Просто времето няма да ми стигне. Втория въпрос е свързан с социалните медии и с въпроса за саморегулацията и сарегулацията. В момента, в който видеоплатформите и техните практики бъдат регулирани, ние трябва да сме наясно по какви принципи ще се действа при саморегулацията, как ще се забранява, как ще се отбелязва, ограничава и така нататък. И тук не знаем. Опасявам се, че и в сферата на накърняването на човешкото достоинство и на езика на омразата е, не намираме решенията. В резултат резултат на което чрез саморегулация се стига ли до прекомерно заличаване на съдържание или твърде предпазлив подход при заличаването. И за мен тук шансът е, е сърегулацията да действа така, че регулаторните органи да имат достатъчно оръжия, достатъчно оръдия, достатъчно думи, за да могат да постигнат е, доброто, добрата мярка. С това може би отговарям и на двата въпроса. Да, отговорихте вече на въпросите, които засягаха мен. Нека да видим как може да се подходи. Това се опитвах и да кажа. Ако критерият е отговорност на редакцията, то тази отговорност няма да е традиционната. Това може да се запише в встъпителната част. Има опасност, тъй като има история на тази отговорност, носена отговорност от редакторския състав. Така че Платформите са някъде помежду, между пакета телекоми и електронната търговия като пакет, тъй като не знаем на къде ще тръгнат тези законодателни пакети. И на трето място се включва и тази директива за АВМО. Трябва да се въведат някои основни принципи, които се прилагат към доставчиците на услуги, независимо по коя директива работят. Хоризонтално задължение – в трите законодателни текста. Ще започнем с аудиовизуалните и медийни услуги. Редакторската отговорност означава, че има лице, което решава какво съдържание ще се разпространява и как. И има определени принципи, които трябва да вземе предвид това лице. Например, трябва да се даде дума и на другата страна и така нататък. Това вече не работи много добре. Основните принципи, като липса на дискриминация, или равен достъп на присъствие между производството и гледането. Така че може да се каже, че има основни принципи, като равно третиране, равни възможности, недопускане на дискриминация и така нататък. Тоест, може и да има техническо изискване. Например, на моята платформа няма дискриминация към източника на видеото, т.е. дали е чуждо или е мое. Зависи, разбира се, и от платформата, дали платформата допуска чуждо съдържание или не. Има платформи за споделяне на видеоклипове и тогава достъпът до тази платформа не трябва да се ограничава единствено и само до силни финансови играчи или пък някой свързан с фирмата, която държи платформата. Така че има възможности но това ще означава огромна стъпка напред. Ще се опитаме да интегрираме някои основни принципи, които ще оказват различно въздействие върху различните директиви. След това, социалните мрежи. Не трябва да ги споменаваме дори като собствена категория, но ако те изпълняват сходна роля, която преди един далекосъобщителен гигант предоставя или видеоплатформа предоставя, то тогава да се прилагат и за тях. Това, което не бива да забравяме обаче, че първо ограничението е аудиовизуален тип. Социалните мрежи тогава трябва да разпространяват и аудиовизуално съдържание. Това се случва обаче дори и днес, и то в голяма степен. След това, кой извършва проверката? Това ме връща на екстратериториалното приложение. Ако го има правилото, всичко е добре. Вторият етап обаче е какво се случва, ако някой не спазва правилото. И там вече нещата могат да се разглеждат в различни хипотези. Ако е платформа за видеоклипове, може да нямаш система, с която да информираш потребителя или чисто технически да няма правило. Или няма ясно правило, че доставчикът може да спре определено съдържание, ако не отговаря на изискванията. Ето тук вече може да се каже, те не са нарушили, но чисто и просто не са заложили достатъчно гаранции да не се случва нарушаване. Аз не бих записал това в директивата. Затова имаме регулаторни органи. Залагаме принципите и вече контролния регулаторен орган има, разпоред, има правомощите да го прави. Примерът, който обсъждахме по настоящата рамка, много държави членки вече може да има случаи, в които регулаторния медиен орган може да предприеме стъпки срещу платформа или канал, който предлага търговско съдържание, без то да е обявено за такова. Но това не се случва, защото регулаторите се занимават и с други неща, но не означава, че това не влиза в техните правомощия. Така че няма да се съсредоточа върху това, ще го оставя на регулаторните органи. С регулиране, споменахте вие по-добре е то от саморегулирането. Защото ако има сърегулиране, има стандарти, се спазват, ако не се спазват, има второ ниво контрол или регулация. Това е регулаторния орган. И никой не пречи на органите и на двете нива с регулиране и саморегулиране да си сътрудничат. Помислете си, например, за закрилата на непълнолетните. Там се следва една сходна идея за посочване на това, кое съдържание е неподходящо за тази възрастова група. Така че трябва да се види дали искаме национални решения или ще има европейски подход. Thank you so much. Molto interessante. Trato condivido alcune delle... Много беше интересно. Благодаря ви за предложенията. Много работихме по тази тема, но и нужна повече сигурност. За процедурите, за принципите, за правилата и след това вече да се остави елемент свобода. Трябва да включим още някои текстове. Ще има голямо внимание, убедена съм, от страна на нашите докладчици. Благодаря ви. Я давам думата на тримата други оратори. And so I invite here to, the, to take the floor here the next uh, three experts. And so, uh, И така, Джереми Оливие, ръководител на а, звеното за стратегии и политика в сферата на интернет, ОВКОМ, национална гледна точка, опазване правата на непълнолетните, Мадлен Декок Бюнинг, ръководител на Европейската група на регулаторите в сферата на аудиовизуалните и медийни услуги ЕРГА. Тя е председател на ЕРГА. Много говорихме по тази тема и сега ще се изчистят някои въпроси, предполагам. И накрая няма го Алехандро Моледо, има дама, която го замества. Мия Алгрен, Европейския фонд за хора с увреждания. С удоволствие ще ви изслушаме. Вие сте разгледали документа на комисията. Много държим на достъпността. Знам, че някой ще си изпусне влака. Затова ще ви дам думата. Заповядайте. Благодаря. Благодаря на Европейския форум за хората, е, от името на форума за на хората с увреждания. Не знам дали знаете, но нашият форум ЕДФ е организация Шапка, в която влизат 80 милиона лица с увреждания. В е една организация, която защитава правата на човека. Конвенцията за правата на хората с увреждания е първата конвенция на ОНЕ, която включва и КТ. Европейският съюз ратифицира тази конвенция, подобно на 166 държави в световен план. Исландия ратифицира конвенцията преди ден. Достъпът до медиите по тази конвенция е абсолютно право. Това е свързано с възможността да се е, възползвате от свободата на изразяване, тъй като ако нямате достъп до информация, не можете да участвате активно в обществения живот. Съвсем ясно е, че тези услуги трябва да бъдат отворени, а те са и публични, и частни. Нужни са минимални стандарти, които да се разработят от организациите, които представляват хора с увреждания. Ако обичате следващия слайд. Член 7 от настоящата директива за аудиовизуални медийни услуги говори за постепенен достъп на хората с увреждания до АВМУ. Част от тези права се засягат и в пакета по далекосъобщения, там се говори за оперативна съвместивност, сътрудничество, задължение за пренос. Но това не е записано достатъчно категорично. И нашия форум се притеснява от това, особено когато седми член от директивата изчезна по инициатива на Европейската комисия. Притесняваме се също, когато Комисията по културата махна от акта за достъпност аудиовизуалните и медийни услуги. Сега се опитваме да си обясним и да ви обясним защо са нужни тези членове. Следващия слайд. Нека да ви покажа в ляво, когато напишете е, човек с увреждане, е, в интернет, обикновено не виждате дори човек. Виждате това, което се вижда тук в ляво, черно-бяла снимка на човек, който седи някъде, но той дори не се вижда. Това е начинът по който мислим за уврежданията. Ако напишете телевизионна публика, виждате дясната картинка, която са а, запалянковци. Може би обаче един от тези четирима страда от дислексия или има слухови проблеми. Много е важно да се знае, че достъпността е нужна за определени лица и е полезна за всички. Ще говоря малко по-късно за това. Населението по света застарява, но от друга страна ползва все повече и кате. Така че не би трябвало да гледаме към миналото, а напред. Направиха се някои проучвания на Европейската комисия през 2013 година и там се вижда, че достъпното съдържание се увеличава благодарение на регламента, но все още не е достатъчно. Ако говорим за титриране на филми, видеоклипове в някои държави, в повечето европейски държави има субтитри, Част от тях обаче са ограничени а, до преводни филми, като Франция, Нидерландия, Обединеното кралство, там има 100% субтитриране. Огромна разлика. Ако говорим за а, превод за хора с а, слухови проблеми, тогава имаме огромни проблеми. Водещия пример е Португалия. Там имаме три канала с съдържание от 7 до 16% покритие. Как така? Аудиописание. Цифрите са сходни. Много държави няма нищо или по едно-две предавания годишно. Представете си да може да гледате едно-две предавания годишно. Бързо обаче нещата се развиват. Имам предвид аудиоописанието. Обединеното кралство е водещо в тази сфера. Там има различни доставчици и публични и частни, които са над квотата и то значително. 15-24%. След това нещо, което не се наблюдава, са изговорени субтитри. Ако не можеш да ги прочетеш, да ги слушаш. В Финландия това е едно от изискванията, е едно от най-простите. Когато посаз, показвам този е, слайд, зная, че на него има иконки, които не разпознавате. Те са от Швеция. В моята страна те не са стандартизирани за цяла Европа. Когато говорим за достъпност, говорим за количество, качество и цена. Ще ви дам един пример – с каталански телевизионен канал, който е двоязичен. Там се правят субтитри по поискване, като се включват дори звукови ефекти. Може да се променя шрифта, цвета, фона на субтитрите на живо ги правят тези субтитри, 80% от съдържанието е покрито от тях. Едно евро на минута струва това, т.е. под едно евро. Много ниска цена. В Испания пък научих, че е 50 цента на минута титрирането. Така че е напълно възможно цената не е висока. Аудиоописания имат също близо 1000 часа годишно както и превод, жестомимичен, ежедневно. Що се отнася до жестомимичния а, превод, в Португалия това го има навсякъде. И ако говориш португалски, това може да го гледаш и по интернет. Има законодателство от 1998 година и пак Португалия е над най-низкото ниво. Това се води за най-скъпата услуга – но ето, че е възможно. Още едно проучване има на ЕПРА, Европейска платформа на регулаторните агенция ЕПРА. Те са направили е, едно проучване, където правят сравнение между различните регламенти в Европа. Може да се рекламира, например, услугата достатъчно добре, така че бързо да намерите тези едно или две предавания, където има или субтитриране, или жестомимичен превод. Може да се набира и допълнително финансиране. Например, при нас в Швеция, ако искате държавно финансиране, за да направите филм, задължително е да има субтитри. Така самия бродкастър може след това да си купи от вас филма, който вече е субтитриран и това не води до разходи за него. Че е много важно да има търсене. Следващия слайд. Регулаторните агенции и контрола. Прави се едно сравнително изследване, споменах го преди малко от ЕПРА. Те информират какво се случва. След това Ерган, имаме ги представени тук, те ще кажат какво правят и сега те имат специално звено за достъпността. Какво правят? Те се занимават и с зараждането или пораждането на стойност. На места може да има произвеждане на определен вид услуга, например изговорени субтитри, но има нужда две кутии да прикачите към телевизора си, за да го ползвате и съответно никой не го ползва, тъй като е прекалено сложно. А, има задължителни стандарти и условия, условия, които трябва да се спазват. За това е нужно да има общ акт в Европейския съюз за достъпността, за да може тези неща да стигат до потребителя. Отново се връщам на субтитрирането. Имаме проблеми с качеството. Е, колегата знае за това. Ако скоростта, с която те се сменят е толкова бърза, че не може да ги изчетете, или ако има голямо забавяне между казаното и текста, и ако четете по устните, то тогава това е- ще се окаже ненужно. Потребителят трябва да може да стигне до тях. Нужно е да се наблюдава цялата верига, и за това имат добри примери. Те трябва да бъдат разпространявани. Перспективата права на човека и ратифицирането на конвенцията ни задължават. Следващият слайд. Ако погледнем как стоят нещата в САЩ. Ето го Обама. Той подписа акт CVAA, който се занимава точно с това през октомври 2010 година. Огромен напредък има в тази сфера от тогава насетне. Там законодателството вече е съвсем различно, то е прогресивно. И има включени квоти и покритие. Примерно Netflix е покрито. Е покрита. например, когато Netflix купува вече продукти, те искат аудиописание и така нататък. Това може да е полезно за онези англоговорящи европейци, но онези, които не са англоговорящи в Европа, нямат да имат достъп. След това образование в интернет или онлайн. Това може да е много полезно за мнозина – когато има субтитри, то тогава може да търсиш оттам насетне съдържание, което си видял във видеото и може да стигнеш а, до съответни източници, което е чудесно. Може да намериш и съдържание с аудиописание. Много добри идеи се съдържат тук, освен, че много хора могат да учат. Трябва да има прилагане, мониторинг и механизъм за подаване на жалби и оплаквания. И цената ще падне, защото когато има голямо търсене, цената няма как да не падне. И накрая приключвам с положителен поглед напред. Смятам, че законодателството може да потикне към новаторство. Имаме много приложения, вече има специални очила, както знаете, в които също човек може да вижда определени неща. Тоест, технологията може да превърне проблема в решения. Тогава може да има решение за всеки, специфично за неговите нужди. Нека ви върна на футболните за Палянковски в началото. Шестомемичният превод е нещо като допълнителна картинка, която се вижда на екрана – Например, ако любимия ви футболист е Ибрахимович или някой друг, той също може да бъде сложен там. А пък аудиоописанието е допълнителен звук. Може любимият ти коментатор да се появи и той да ти направи това аудиоописание. Така че ние може да използваме това и за търговски цели, и за да опазим своите ценности. Не го забравяйте. И също така това дава възможност за нови услуги и за разкриване на нови работни места. Последния ми слайд, заключение. Опитвам се да говоря бързо, да пестя време. Законодателството е необходимо, за да може да се движим в крак с ИКТ. Трябва да се опазват правата на човека. Изискването за достъпност, което вие предлагате сега в директивата АВМУ, е изключително важно, за да може да влезе тази достъпност при производството. Това не се прави накрая, в последния момент, след като е готов продукта. Не, трябва да се започне с това. Европейския акт за достъпността трябва да включи АВМУ, защото иначе няма да можем да се движим по цялата верига и тогава това, което сте произвели, няма да стигне до крайния потребител. След това мониторинг върху достъпността. Важно е да се прави от гледна точка на потребителя, за да сме сигурни, че той ползва тези продукти. Защото ако покриеш квотата 100%, а потребителя не използва нищо от това, което си направил, каква е ползата? За никого няма полза. И искам да призова за обмен и научни изследвания, които да приобщават всички заинтересовани страни. Голяма част от университетите а, могат да помогнат. Нека да променим нещата. Имаме многообразни държави, имаме множество езици в Европейския съюз, така че много може да се направи и нашата ценност е социалното сцепление. Така че благодаря ви. Благодаря. Действително много важен е този момент, който вие споменахте, че а, и жестомимичният превод може наистина да се да добави към многоязичието. Нашата докладчица се съсредоточила върху тази тема. Вие го чухте това, надявам се, малко по-рано. This, uh, this, uh, the proposal of a report Предложението на докладчиците насочва вниманието си към всичко това. Много насериозно гледаме на всичко това, което казахте и ще продължаваме да го включим. искаме да бъде максимално ефикасно, ефективно нашата комуникация и силно се надяваме Европа да стане лидер в достъпността. Това е отлична цел. Много ви благодаря. Много благодаря отново. Ако трябва да си тръгвате, тръгвайте, не се притеснявайте. Е, знам, че чакате, е, че бързате за влака. Дам думата на Джереми Оливие от Овком. за от гледна точка на националните регулатори, в случая регулатора на Обединеното кралство. Заповядайте. Um, uh... Благодаря. Благодаря на Комисията по културни въпроси за това, че ме поканите да говоря именно от гледна точка на регулаторите. Е, с голям интерес ще, е, разбира се, изслушам евентуално вашите коментари. Аз с голям интерес от своя страна пък е, слушах казаното, също така участвах до сега в работата и прилагането на сега съществуващата директива и с радост ще работи в бъдеще. Освен това, Овком е един регулатор, който може да изкаже позиция от гледна точка наистина на регулатор, който който работи по регламента за е, неутралност на мрежата от декември миналата година насам. Има три въпроса, на които искам да се спра а, е, и да привлека вашето внимание. Първо, по отношение на обхвата на аудиовизуална медълна директива. Така че, нека конкретно несигурността на някои е, аспекти на материално-правната част на текста, по-скоро в регламента, интересувани по-скоро практическото приложение на е, регламента по отношение на хармонизирането на правилата и защитата на малолетните видео по заявка. Ние подкрепаме предложението и е, според мен предложението наистина ще усъвършенства закрилата на малолетните. На трето място, имайки предвид е, предложението за единна рамка за защита на малолетните, както по отношение на е, видео по заявка, така и платформите за споделяне на видео. Виждаме известен риск обаче от размиване но от друга страна може да има и е, е, стълкновение, що се отнася до целите във връзка с откритостта на мрежата и отново регламента, който споменах за неутралност на мрежата. И така, що се отнася до е, казаното по проекто доклада, ограничаването на технологията в редакционното взимане на решение. Това са четирите аспекта, по които искам да се спра, а сега малко по-подробно позволете позволете да разгледам първия аспект. Това е във връзка с предложението да се усъвремени а, дефиницията в сегашната директива, като се премахне а, онова, което се нарича критерий а, подобен на телевизия. На екрана виждате съответно а, текста. Описва се какво представлява програмата и връзката и с излъчване. Според нас идеята наистина е добра. До сега като че ли не е било достатъчно добър критерий сам по себе си при дефинирането на ясен хармонизиран обхват на директивата, но също така ние разчитаме по-настоящем, както и други регулатори, на текстове в преамбюла и по-конкретно 21. 21 точка, където се казва, че наистина Основното, което трябва да обърне внимание е наистина медиите и онова, което ще следва да обхващат, за да може по хармонизиран начин да се спазят критериите, уточнени в съображение 21. Без това обхвата широкото приложение на всички тези правила в директивата всъщност са насочени към хармонизиране на, на различни зрители. Добре, но наистина, според нас не е това всъщност е намерението, което цели текста и това не е задължение на регулатора, искам да ви уверя. На, втори, на второ място. Приветствам предложенията, които се правят в текста на комисията, да се хармонизира защитата, задълженията, защита на малолетните във всички аспекти от предлаганата услуга ВОД в това число. Това е важно, имайки преди промените и в технологията и е, всъщност ще се засили защитата на малолетните и в презграничен характер. Нашето проучване всъщност сочи, че потребителите не мислят за видеопозаяване заявка, че е нещо различно от линейната телевизия. И техните очаквания са общо взето едни и същи в този смисъл. Що се отнася до е, линейните услуги? можем да кажем, че всъщност дигиталните платформи имат същите възможности при предоставането на информация на потребителите, съответно технически мерки могат да се приложат, за да имат достъп до съдържанието и проче, както и при видео по заявка. Тоест, технологична гледна точка, зрителска публика може да се постави знак на равенство. Важно е да се почертае, че хармонизацията не е, води до някаква сериозна промяна, що се отнася до спазването на нормите от директивата. Очакваме, че ще има, разбира се, подход различен да различните държави членки и Обединеното кралство има много стрикни правила, например, може би по-стрикни от тези, които се прилагат в други държави членки. Не зная, може би. Сега, що се отнася до а, съдържанието, което се показва известни а, сексуални а, взаимоотношения, ми могат да се вземат конкретни технически мерки. Но проблема не е в това, че има различия, що се отнася до излъчването, но различните държави членки могат да имат различно отношение, що се отнася до видео по заявка. Ако може да се излъчва в една държава, това е в категорията, която не трябва да бъде изобщо защитавана по отношение на малолетните и достъпа. И, новото предложение се казва, че каквото и да приеме на държавата членка по отношение на норми и правила относно съдържанието, което е или не е позволено, най-силното съдържание винаги трябва да подлежи на най-строгите, най-силните мерки, които ограничават достъпа на малолетните. Това наистина ще помогне да се обърне внимание на наистина, може би, напрежението, което съществува в презграничен характер, именно, що се отнася особено до заявките видеопозаявки. На трето място, начинът по който ние четем проекто е, предложението е единната норма, доста е дълга на екрана, няма нужда да го четете, но единна норма, която да обхваща защитата на малолетните е, по директивата и платформите за споделяне на видео. Технологията – а, може да помогне, че всъщност а, платформите предоставят различно съдържание, а, редакционна отговорност. Вече говорихме за това. Според нас обаче, редакционната отговорност не е, се обвързва само до правната дефиниция относно това, кой избира програмата за зрителите и следователно е свързано с отговорността, а, която е типична за тази програма. Хората, които избират програмите, са онези, които очевидно не могат да бъдат считани за отговорни за тези програми, защото те предварително като че ли могат да направят оценка дали съответно е съотносима програмата. Знаем, че ние можем да държим един а, канал отговорен по отношение на онова, което излъчва, имайки предвид веригата от стойности. И а когато се казва, че се поема екс-анте отговорност за програмите, които са налични. Предложението на комисията според нас предвижда последващи съответни стъпки за проверка на спазване на съответните стандарти и рамки. Това е модел, който съществува във връзка с нарушенията авторско право. Има конкретни норми, и платформата може съответно да въведе мерки за контрол, когато счете е, това за необходимо на основание съдържанието. Според нас, в противоречие на предложението, предлага се единна рамка за доставчиците и това може да създаде една възможност или очакване, че платформите могат да имат екс-анте отговорно, що се отнася до съдържанието. Предварително да определи дали е подходящо, вредно е, или дали може да се включи в програмата. И във връзка с разширението е, понятие на платформите, обхващащо всеки провайдер, доставчик на видео при заявка, това означава, че има тясно регламентиране и всеки един гражданин всъщност би могъл да коментира нещо като, да, да изиграе ролята нещо като на пазач или портиер, нов, нова функция се появява, нов играч в вид платформите споделяне. Добре, за нас е ясно като регулатори, защо увеличение контрол може да доведе до полза по отношение съдържанието, но може да води до риск, до стълкновение с регламента относно неутралността на мрежата, която е ясно какви изисквания има. И следва да гарантира отвореността на мрежата. Какво се казва в случая? Ами, не можете да бъдете такива пазители и портиери, да избирате кое може да е достъпно и кое не. Ние виждаме, тук има риск, ние сме притеснени. Тук става въпрос за един вид намерение, може би, за е, въвеждане на онова, което може да бъде нова форма на интернет – пазач. Не мога да кажа дали това е правилно или не, но имайки предвид това разширение на обхвата на директивата и съответните отговорности, които може би съвсем легитимно искаме да бъдат поети по отношение на платформите, могат да доведат именно до под... по, по, по, по, последващо а, функция на посредник а, що се отнася до тези платформи. И сега съвсем накратко, може би, позволете по отношение на техническите аспекти, за които бяха засегнати в проекто доклада относно вредното съдържание и възможностите за неговото премахване. Като регулатор по съдържанието искам да кажа какъв е моя опит. Редакционните решения е, са нелеки, но в крайна сметка те се формулират от контекст, който може би не може да се сведе единствено и само до Имам Имаме няколко примера. Съвсем накратко, 2009 година в Обединеното кралство се дигна голям шум, защото журналист намери видео в млади мъже, които просто а, постнаха материал, видео за техните оръжия. Нещо, което е недопустимо. Аз исках да видя какво се случва. Влязах в YouTube и какво намерих там е, е, една новинарска програма с тези оръжия. Ставаше дума за насилие с огнестрелно оръжие и е, всъщност това беше едно техническо средство, за да може наистина да се направи едно отграничение между тези две съдържания по един подобен начин, облечени по този начин. Много от вас могат, следващия екран, ако обичате, знаят, може би съвсем наскоро, е, шума, който се е вдигна относно това как е, Фейсбук свали и е, е, е много известна картина във връзка с Вьетнамската война. Ето, тази снимка и ясно описва ситуацията, обаче е свалена, имайки предвид, че се отразява а, голо детско тяло в нея. Може да бъде свалена, но по същия начин може да се покаже като иконичен пример за военен фотожурнализъм. Така че въпросът е, може ли и как можем да използваме техническите средства, как да гледаме на тях – те са мощни, знаем това, и могат да постигнат наистина великолепни резултати. Но, когато водим дебата за ролята, отговорностите на платформите за споделяне на видео, ние трябва много внимателно да обсъдим риска при създаването на нови а, форми на ex ант пазители в рамките или портиери в рамките на интернет. И на второ място, технологическите инструменти могат да бъдат изключително интелигентни. Трябва да се отнасяме с уважение към тях. И е необходимо наистина да, да си задам въпроса, трябва ли да назначаваме подобен портиер в интернет? Благодаря. Да, Трудно се постига такъв баланс. Но може би трябва да имат приоритет непълнолетните пред другите свободи. Това е културна тема, наистина. Всеки ден я дискутираме и вие силно го обсъждате като регулатор, да се направи баланс, за да не се жертват други ценности, от правата на малките. Защото постоянно се виждат такива изображения и нямаме достатъчно способи да се справим с тях. Разбирам какво казвате, разбирам темата, която повдигате. Искаме е, засилване, разбира се, на защитата на непълнолетните с съответните свои изказвания. Давам думата на професор Мадлен Декок Б. Бюнинг. Вече ви я представих по-рано от Ерга. Тя е председател на организацията, ще говори за ролята и работата на ЕРГА и ролята на регулаторите. Благодаря много, госпожи и господа. Е, може би ще се изненадате, но може би е днес ще говоря за значението е, за гарантиране на свободните и плуралистични медии е, ще ви говоря за значението на независимите регулатори е, на медиите и от това, което те получават от ЕРГА. Двата въпроса имат пряко отношение е, към днешната дискусия по предложението за директива. Директивата е изключително важно, важна, важен компонент на европейското законодателство, защото при всички чисто технически сподробности или всъщност е, тя отстоява свободите и е, ценностите на Европа, свободата на съзнанието, на религията, на мисълта, на изразяването и правото на многообразие културно, религиозно и езиково, които са залегнали в Европейската карта, харта на основните права и Европейската конвенция за правата на човека. За да ги отстоим, ние се нуждаем от свободни и плуралистични медии такива медии ни дават възможност да си създадем информирано мнение и решения. Те ни карат да бъдем наясно и да държат отговорни нашите правителства. Тук са тези медии ни преследват различни цели и са един отворен прозорец към света. Европейските могли могат да работят е, свободно само ако са независими от отделни е, заинтересовани лица, включително и е, търговските интереси. Европа е изобилства с примери за обратното, където медиите е, бъдат принуждавани да мълчат е, и да не дават свободен изказ на това, което ние имаме право да кажем е, правителства и економически фактори ограничават медиите и техните възможности и права предоставят се лицензии, честоти на лица, които са от нашия приятелски кръг, казват управляващите, а не в полза на обществото. И всичко това съсипва нашите ценности, води до автоцензура или дори до цензура и ограничава правото на гражданите да получават информация, което ме отвед, довежда до ролята на регулаторите, защото те са пазителите, които гарантират и достоинството на различните медии и на националната медийна сцена, но едновременно с това те са и гаранция. При условие, разбира се, че медийните регулатори са функционално и институционално независими. А, и като казвам двете, двата фактора и държа и на двата. независими от правителствата, независими от Европейската комисия е, защото настоят, което не е а, така, защото от настоящата директива, например, не съдържа им задължението за създаване такава независима, да такъв независим орган. Дали съзнателно, дали поради недоглеждане, особено в определени среди, определени обстоятелства, ние се нуждаем от проследяване в страни като Полша, Харватия, Гърция, а чуваме и колеги от Кипър, България и Румъния, могат да бъдат посочени примери е, за точно обратното действие. Това, тези услов... изисквания са само теоретични това, което ние правим, е, ни кара да действаме по определен начин. Някои регулатори е, търсят политически мотивирани решения, някои регулатори са зависими от държавата, а и доста регулаторни органи просто не разполагат с финансовите ресурси, за да изпълняват правилно своите задачи. В Гърция, например, три от четирите членове на съвета не са за, за, заменени след изтичане на мандата им. Дори имейла на гръцкия регулатор вече не работи. И това е от месец август което има изключително благоприятен ефект върху действието на регулаторите. Ние се нуждаем от бдителното им око за да гарантираме плуралистични и независими медии, да се гарантира по-добра възможност за изпълнение, и повече независими членове и повече финансова независимост на регулаторните, регулаторните органи. За щастие, предлаганата директива предлага стъпки в тази посока за всички регулатори в Европа там са очертани независимостта, правомощията и, и компетенциите на националните регулатори. Е, се казва, че националните регулаторни органи трябва да имат също така големи права за изпълнение и налагане на своите решения е, тук също е поставен въпрос за назначаване и освобождаване на членовете на националните регулатори и е, трябва това наистина да има предвид, че това се случва в страни като Харватия, например, така че се нуждаем от европейски гаранции. Приветстваме промените в директивата, които дават възможност да подкрепим европейск... независимостта и плурализма на европейските медии, но има още какво да се желая подкрепа на регулатори. регулаторите. Например, Европейския парламент може да помисли за включване на разпоредба за независимо назначаване или избор на членовете на регулаторните органи. В момента това не се случва. Но независимо от това как е защитена позицията на регулаторите, ние смятаме, че ЕРГА трябва да присъства неразделно в новата директива. Ние е, нито правим, нито разработваме, нито прилагаме на аудиовизуалната политика. Това е и си остава право на Европейската комисия, на Европейския парламент и на държавите членки. Ние, ние нито заместваме Европейската комисия, нито имаме намерение да се превръщаме в наднационален европейски регулаторен орган. Ние сме искаме да си останем независими от всички от всички политици. И ние искрено вярваме, че единствено така можем да свършим добре работата си прагматично да споделяме своите знания и опит между европейските регулатори, зачитайки националните особености. Е, така, ние създадохме работната си програма през тази година с три акцента. Първо, да съветваме комисията относно практичното изпълнение на пред предлаганото преразглеждане на директивата на базата на всекидневния опит по този въпрос. Второ, насочваме вниманието си към защитата на малолетните и на пълнолетница от опасно и вредно за тях съдържание, както и по отношение работим за хората с увреждания. В Европа ландшафта и пейзажа се променя бързо и това трябва да бъде прилагано по отношение на всички хора. Трето и последно, но може би най-важно, е европейският цифров набор от средства. Събиране от нашите членове на най-добрите практики, знания и умения с цел да избег, да не се налага отделни хора да откриват на ново колелото. И ние е, излизаме с предложение по този въпрос. Особено събирането и разпространението на опита на европейските регулации регулатори, ние гарантираме възможност за постигане на най-добри резултати и ще продължим да работим за независимостта на регулаторните органи. Е, освен това, ние искаме по-последователно прилагане на директивата в цяла Европа. Е, ако националните регулаторни органи не поддържат контакти помежду си, това ще се отрази на цялата европейска сцена в това отношение има повод за тревога, за трев... тревога относно независимостта на регулаторите и ролята на ЕРГА и това намира отражение в някои измен... от измененията. Едно от тях предлага да отпадне изискването за освобождаване на член и ръководител на колективния орган на регулаторния орган, само ако те не, удовлет... не удовлетворяват изискванията за техните за тяхната функция. Това ни тревожи, защото има случаи в Харватия и Полша на политически уволнения. И един подобен текст пряко засяга независимостта на, на националните регулатори. Има редица публикации, които ясно а, говорят в тази полза. Има очевидно объркване относно ролята на ЕРГА и контактния комитет или комисията за контакти. Ние имаме различни роли, ние сме платформа на националните регулатори, които и даваме независими консултации на комисията относно практическото изпълнение на директивата на базата на всеки дневен опит. Контактната комисия от друга страна е платформа на държавите членки, и консултира комисията относно изпълнението и прилагането на разпоредбите на директивата и а, тяхното транспориране. Ам тяхната основна цел е политиката. Както казах, ние работим само като експерти. А, така че не можем да представяме проекто становища е единствено ако ни бъдат поискани, плюс решения, свързани с, плюс свързани с регулаторите държавите членки. Но всеки трябва да може да издава консултации на комисията, изхождайки от собствения си опит и собствените си задачи. И комисията, разбира се, трябва да може да се е, вслуша в тях. И накрая друго изменение иска ограничаване на ролята на ерга. Но нека не пропускаме възможност възможност за търсене на добри решения за спешни ситуации на базата на опита на регулаторните органи. Затова настоятелно ви призовавам да ни позволите и за в бъдеще да предлагаме безпристрастен практически опит е, по въпроса на юрисдикцията, сърегулирането от защитата на малолетните и така нататък. Госпожи и господа, европейските медии са насъщно необходими за здравето и културното богатство на Европейския е, съюз. Е, за това ЕРГА и европейските регулатори е, ще изпълняват тази своя задача и по новата директива. Нашата основна задача е да, да даваме независимо и професионални съвети на Европейската комисия и да подкрепяме всички национални регулатори в тяхната дейност. Така ние ще подпомогнем европейските ценности и медиите, които ги претворяват в живота. Благодаря. Е Благодаря за изказването. Обедена съм, че опазването на плурализма, на медиите е много важна за всички. Имаме и политически документи, имаме конкретни теми. Споделяме темата. Кой иска да се изкаже? преди дам думата на докладчиците. Има ли някой друг? Добре, Ферхайен и Камереберт. Е, Благодаря, госпожо председател. Благодаря за е, казаното. Това, което чухме е доста интересно, но мисля, че има място и за въпроси. Някои неща сме поставили в нашия доклад, по други можем да поговорим. Госпожо Алгрен, го, говорите, че е опасно, че нашата комисия е, е свалил, свалила акта за достъпност от ценния пакет. От самото начало ние сме заявявали, че търсим, че искаме да постигнем общо приложение в рамките на директивата. Идеята не е да ограничим достъпността, а да имаме последователно законодателство в аудиовизуалната област и да не е на парче по отделните сектори, а да имаме последователност и вътрешна логика. За това в изменение 67 ние ясно казваме, че държавите членки трябва да гарантират съответен защото провайдерите на тяхна територия трябва да предоставят аудиовизуално съдържание по достъпно за хората с ограничени възможности и начин. Знаем, че не всяко съдържание може да се претвори тутък си в съответна форма, това е не винаги практически възможно, но искаме да направим категорична стъпка напред. И през 2008 година се взеха едни решения, които и до ден днешен не са намерили разумно приложение. За това и предлагаме е, и, е, е, провайдерите от една страна да се трябва да се свържат и да поддържат контакти с организациите на хората с увреждания, за да търсят взаимно удовлетворителни решения ще продължим по този път. то говорим само за изпълнението на тези разпоредби, като изискваме от държавите членки, комисията и ЕРГА, не говорете, че, че ви е, подминаваме или ограничаваме вашата роля, за намиране на решение. ЕРГА присъства навсякъде където това е необходимо. Ние имаме ясни данни, цифри в нашия доклад, срокове за това кога очакваме да се постъпят действия, така че да няма място за бездействие. И разбира се, тук разбира се, трябва да се помисли за техническите възможности. Съответно, всеки апарат трябва да е в, в състояние да приема такова съдържание това е въпрос от друго естество. Да, също е въпрос, част от достъпността, но когато говорим за субтитри, за другите моменти, които са свързани с предаванията и излъчваните и съдържанието, това трябва да влезе в директивата. За това ние сме казали и на другите е, колеги. Е, трябва да извлечем необходимата информация и да включим в директивата, за да не стават отново разминавания с публичните обществено, е, обществените и националните и частните съответно провайдери като ние имаме и конкретни виждания там, където е възможно да се направи стъпка напред за Господин Оливие, към вас защитата на младите и неутралността на мрежата. Питам се, ако тръгнем с това на предна линия, ще се окаже, че на практика няма да стигнем до защита на младите. И до сега се ограничаваме в програмите. Е, и това е ограничаване и на свободата. Е, искам да попитам как подобни модели биха могли да изглеждат, ако ги облечем в законодателна форма. Оценка на опасността, в е, единия вижда в е, едно, е, в едно явление катастрофа, другото вижда иллюстрация на културни различия. Как можем да решим този въпрос е, в основното съдържание и в корпуса на директивата. Е, за Ерга, за нас Ерга играе важна роля. Никой ни не посяга на е, правата ви, но нека не ограничаваме свободата на медиите с формалности. Ние искаме независимост, но дали може, ще говорим за юридическо разделение или ще търсим други начини, добре е да се да чуем нещо повече. това ясно е, разбира се, че един национален регулатор не винаги има състава, който ми харесва. И в Польша е такъв случай но като тръгнем така, ще стигнем и до ерга. Въпросът е как, с какъв механизъм да гарантираме независимостта на регулаторите. Много ви моля съвсем накратко. Интервенти и... Имам още четири изказвания и след това много малко ни остава и е, време за превод. Проводачите ще си тръгнат. Благодаря. Сузан не каза повечето от неща, които исках да кажа, така че няма да повтарям. Искам да кажа две неща. Първо за младежите и ерга. Показаната от вас снимка, която е култово произведение на военната журналистика, ясно разкрива в дадения от вас пример как прилагайки технически алгоритми да предпазим е, младежите, е, децата и юношите. Наистина, само с техника няма да стане. Трябва човешко око или човешки очи, е, някакъв орган, някаква група хора да прецени дали зад този чисто технически белег не се крие друго качество. Дали насилието е част от новина или просто е насилие. Няма алгоритъм, няма техника на този свят, която да направи сериозно и, и разумно разграничение. За това мисля, че не бива да се впускаме към подобни механизми на цензура. Вашия пример беше изключително иллюстративен за това какво се случва, когато техниката замести хората. И затова искам да ви попитам, споделяте ли мнението, че особено за защитата на децата и младежите в много държави членки, включително и в Германия, има така утвърдени на практика средства и начини за саморегулация, защото в Германия имаме много комисии, съвети и така нататък, но всичко това води до резултат и саморегулацията при нас показва добри резултати за младите. Сега за ерга. Никой не иска нищо от ерга. Ние оценяваме вашите, вашата работа. И това, което говорим, не е в упрек на Ерга, но нашето впечатление е, че чрез Ерга комисията се опитва да си присвои допълнителни правомощия и а, начина по който реагира комисията на нашите предложения дава основание за подобни тревоги. Аз съм готова да си поговорим, да речем как комисията за контакти и ерга могат да бъдат, как да кажа, доизкусорени. Но когато говорим за регулирането на медиите, е, това трябва да постигне много деликатно равновесие между правомощията на Европейския съюз и субсидиарните правомощия на държавите членки. И за това член 167 от договора на Европейския съюз гласи, че е, Европейския съюз подпомага взаимодействието между държавите членки в следните области и там включително е творческата дейност, включително в аудиовизуалната сфера. Тоест ние имаме само допълнителни правомощия, но не единствени правомощия. И имаме и протокол от Амстердам, например, което за мен е изключително ценен документ. Там Категорично е заявено, че държавите членки решават е, е, как ще организират своите публично-правни и частно-правни радио и телевизионни станции. И това е наистина деликатно равновесие между правата на комисията от една страна и правомощията на държавите членки от друга страна. И това според мен трябва да, този баланс трябва да се постигне. Това е една от причината защо внесохме такива изменения, кога и защо могат да се сменят ръководителите на регулаторните органи, защото това, което става в Харватия е катастрофа. Не можем да решим всички проблеми на света с директивата, защото в България а, уволняват театрални директори по политически причини. Това също не може да се реши с директивата. Ние наистина трябва да сме наясно до къде можем да стигнем. Там са необходими други механизми, а не директивата, за която говорим. И независимостта на регулаторните органи. Да, несъмнено това е важен въпрос за нас. Спор няма. Но аз вече казах с факта, че ще запишем в директивата, че те са правно независими, юридически самостоятелни, но с това ние не им гарантираме независимостта, както показва примера в Унгария и Польша. Да, те са формално независими, но не и фактически. Съвсем накратко много ви моля, Шойдрова и Трухова. No, já tedy se omezím pouze na otázku, protože vím, že čas nás tlačí, protože eh, násled... Имам само един въпрос, тъй като знам, че нямаме време. Знам, че комисията ще получи думата след мен а, и затова ще задам въпрос, който вече зададох днес. Какво ви накара да либерализирате рекламите? Вашето обяснение, оправдание, казахте, трябва по-голяма гъвкавост за оптимизиране на бизнес и интересите, това никакви никакъв отговор не е за мен, или поне не е правилният отговор за мен от страна на комисията. За мен е голямо разочарование. Може изменение да подадем и съответно да спесим текста, но бих искала да разбера какви са мотивите ви. Имаме експерти в залата, не съм чул някой да либерализира, да иска либерализация на рекламите, колегата Трупел. Съвсем накратко за ролята на ЕРГА или дали комисията се опитва да си присвои правомощия. Аз не смятам, е, че се от... за предложението на комисията се отнемат законодателни правомощия на комисията. Но и не смятам, че комисията си присвоява нещо. Ние имаме голям интерес от европейски надзор защо и за това как да, да, да следим как действат регулаторните органи в държавите членки. Не мисля, че тук има неправилен европейски подход. Това е обосновано. И втория ми въпрос се отнася е, е към господин е, Оливие. От една страна ние имаме интерес за това платформите за видеосподеляне да бъдат по-добре контролирани по отношение на, за опазване на младеща и едновременно с това не искаме да ограничим интернет с предварителен контрол. Вие казвате технически не може да се реши въпроса, но бихте ли казали какво решение виждате вие изобщо? Credo che ci siano мисля, че не знам дали комисията иска да говори сега или ще изчака след експертите. След експертите, може би, ако искате. Госпожо председател, както решите. Искам обаче да отговоря на въпросите. Мога и след това. Прего. Киди вой да ви респондере. Кой започва? Sorry. Do you want to the uh, floor? I'll have to catch a uh, bus, so I, I'll try. Имам да хващам автобус, така че ще бъда кратка. Не разбрах въпроса ви. Вие не говорихте за приложното поле, за обхвата. Не знаем докъде ще стигнете, защо да бъдат махнати те, преди да знаем да, какво ще бъде включено. Още нещо за достъп, свобода на изразяване. Достъпността не говори за съдържанието. Имаш достъп до съдържание, за да можеш да се изразиш. Така че не се предлага нещо друго. Не знам дали това е въпроса. Е, това исках да кажа. Също така, благодаря на Ерга за това, че са независим орган, който защитава ценности. Може да се гордаем с това в Европа, че имаме ценности и че ги защитаваме. Мисля, Оливие? Господин Оливие, доста въпроси бяха зададени за закрилата на децата. Мерки в тази посока обикновено трябва да бъдат балансирани с водата на изразяване. В Обединеното кралство се казва, че не може да се излъчват такива изображения, които са неподходящи за деца преди 9 часа. Това е ограничаване на свободата на изразяване, но ние сме решили, че това е съответно подходящо в рамките на всичко казано. Така че от една страна се отстъпва, от друга страна се защитават правата. След това задълженията, които се поемат, трябва да отразяват на функциите на пазара. Говоря за доставчиците на услуги. Има хора, които искат съответно да публикуват свое съдържание и други, които искат да махнат това съдържание. Сега за техническите решения там отговорът ми е различен. Съм убеден, че може да има цялостен ексанте мониторинг на клиповете, които публикуват отделни лица в интернет. Какво означава това за закрилата на непълнолетните? Това означава, че закрилата на децата, що се отнася до клиповете, се превръща в системен проблем, а не проблем, по който можем да законодателстваме. Европейската комисия предлага един модел, YouTube го прави в момента. YouTube трябва да има ясни процеси, ясно разбиране, начин по който всеки ползвател може да каже това съдържание не е подходящо, съответно те го разглеждат и предприемат действия в Обединеното кралство. Имаме различни инициативи, сходни, но различни, пак те са саморегулаторни. Те действат по същия начин. Част от отговора се дава, но не целият отговор. Има и саморегулаторна схема, в която АСП е, предоставят възможност може да се избере версия на интернет, която е ограничена, ако си родител и децата ти да има достъп до тази версия. Имаме и друга програма, където се дават указания за социалните мрежи и спазването на правилата защита на децата. Те не са свързани толкова с съдържанието, а с другите мерки. И различни въпроси, като неприлично съдържание. <laughs> so, uh, just very brief. So, so the protection minors is a systems problem. Защита на детето е, е проблем в системата и не би трябвало да решаваме този проблем с правила за съдържанието посредством тази директива. Е, чудесно се чувствам тук като представител на ЕРГА. Много ви благодаря. Също ви благодаря за това, че говорим за езика. Явно мислим в една и съща посока. Това ще бъде много полезно. Сега за независимостта. Независимостта от нема три елемента от органите. Знаем, че регулаторите трябва да бъдат е, там, защото те са важни за независимостта. Първо, институционалната част. Това е задължително. Задължителни са институционалните предпазни мерки. След това функционалната част. Чудесно е, че обръщате внимание на функциите. Не трябва регулатора да бъде машина за цензура. Третата част е ерга. Какво прави ерга? Ние подпомагаме, оказваме натиск и така нататък върху онези регулатори, които имат проблем. Създаваме атмосфера, където те да могат да се изправят срещу намеса, дали търговска, дали политическа. Значи имаме нужда от институционална подкрепа, е, съответно помощ от равни на теб. И ние се занимаваме с тази трета част. Още нещо Искаме да бъдем независими от Европейската комисия. Ние не сме в джоба на комисията и извинявам се на комисията, но сега все повече зависим от нея. Съвсем ясно. Чудесно, съвсем накратко ви давам думата. Да, съвсем накратко за големите платформи. Всичко, цялата тази платформа е създадена поради това, че сме разиграли различни сценарии, и правни, и други. От една страна имаме директива за търговията, със съответните разпоредби за носене на отговорност, и след това тези платформи. Те играят много активна роля на домакин или хост, тъй като те контролират достъпа до съдържание, качването на съдържание и така нататък. Така, Опитахме се, без да натоварваме платформите, да кодифицираме най-добрите практики, Google, Facebook и така нататък. Както знаете, тези фирми отделят много време за моделиране, модулиране на съдържанието и реагират на оплаквания от клиенти. Така че искахме пропорционален текст, справедлив. Сега винаги нещо даваш, друго получаваш. Но, както казахте, при защитата на децата, предотвратяването на възникване на реч на мразата и така нататък, това са основни принципи, които винаги имат примат. Всички други са по-назаден план. Това беше на първо място. Още нещо. Два елемента, които бяха повдигнати от господин Пайфър. Изискванията, които прилагаме към традиционните бродкастери, ще се прилагат към професионалните канали в YouTube. Защото премахнахме изискването подобен на телевизия или подобен на телевизионен канал. Говоря и за кратки видеоклипове. Така че пълно се прилагат изискванията. Още нещо. 28 член БИС защита на децата, реч на омразата. Разбира се, това се прилага и към съдържание качено от потребители, защото на тези платформи се качват точно такива клипове на потребителите. Трябва да има ограничаване на такова съдържание, ако се смята, че то нарушава правата на децата и съответно, или пък ако е незаконно, може да бъде свалено от тези платформи, или ако подтиква към насилие и омраза. Нещо важно, госпожо Камераберт. Аз работя с Европейската комисия, така че трябва да защитавам директивата, в крайна сметка. Нещо, което е важно. Сега няма да коментирам за това, че искаме ЕРГА да е, контролира прилагането на директивата. Не, ЕРГА е напълно независима от комисията но нещо важно и което, може би, с двустранен план трябва да проговорим. Ерга не може да взема решение по това предложение, така че ако направите търсене, думата решение, свързана с вземане на решение, няма. Ерга има съвещателна роля, спомага, насърчава, най-добри практики, така че те решения не взимат. Това беше добре да изясним. Още два въпроса искам да засегна. Трябва да го кажа. В а, вашия доклад вие говорите за премахване на процеса за освобождаване на членове на борда. Тогава регулатора ще остане в, ръцете, в ръцете на правителството. Може да има правителство, например в Италия, което да реши по политически причини да освободи определени лица, своеволно да освободи тези лица. Това, това не е добре. Чисто формално погледнато, но и чисто функционално, що се отнася до независимостта. Поради тази причина искаме тази разпоредба да остане. И спирам, спирам, спирам. Каза се нещо за лицата наети от, за, за лица наети от определени фирми, да правят уж лични клипове за грим и така нататък. Това вече е записано в директивата за нелоялната конкуренция. Това е нещо като скрита, конкур... скрита реклама, която може да е подвеждаща за потребителя. Така че не знам дали тук е мястото тази директива да се говори по този въпрос. Благодаря. Няма какво да добавям, тъй като искам много да благодаря на преводачите за това, че бяха така мили да останат до края. И тръгваме веднага само да кажа, само да кажа, че тези теми първо. Много благодаря на нашите експерти. Разчитаме на вас да говорим по тази тема. Допълнителни информации, които може да ни дадете, изпращайте и допълнителни предложения. Трябва да кажа, че нашите докладчици работиха изключително много и много е важна тях работа. Бяха по-амбициозни от комисията на Европейската комисия. Трябва обаче определени въпроси да се изяснят и мисля, че дебата е отворен и помежду нас. Разбира се, темата за по-голямата независимост на органите, а, разграничение на ролята на комитета, на ЕРГА, да се разберем по-добре, що се отнася до опазването правата на децата и насърчаването на европейските творби. И тук вече само едно нещо ще кажа. Тази гъвкавост има определено свиване от страна нашите докладчици. Да, но се опитахме да балансираме пазара – защото днес конкуренцията е такава, че имаме нови оператори без правила, с много малки инвестиции, дори в производството, и не, които не носят никаква отговорност. И една страна имаме бродкастери, които са натоварени с тези ясни задължения. Не става дума да ги спираме, а, а да се опитаме да постигнем баланс между тези нови и тези стари. И тук приключвам. Искам само да кажа, че Що се отнася до този доклад, 21 ноември в Страсбург ще има една среща на докладчите в Сянка, не извинете, на комисията за тази интересна практика, от която имаме нужда, а тя е диалог по измененията. Измененията, които ще дойдат до 19 октомври и следващата ни среща е на 10-11 октомври. Вие знаете, че на 10 е ден за наградата Люкс, а след това междупарламентарната конференция с националните парламенти по тема култура и творческо начало. Много ви благодаря. Благодаря на нашите е, гости, на преводачите, на всички. Благодаря.